Добър ден, дами и господа. Мисля, че може да започнем заседанието. Очаквам колегите да се присъединят към нас с малко закъснение. Искам да ви припомня, че от понеделник всъщност е продължение настоящото заседание. Това е втората част на понеделнишкото заседание. Част от колегите ме уведомиха, че не могат да присъстват на заседанието поради други задачи. Част от тях са по домовете си. Госпожа Вана, например, ми изпрати е, съобщение, че не може да присъства, тъй като трябва да е в Австрия. Господин Ропе, извинете, госпожа Ропе ще говори от нейно име. След това господин Полчак ни информира, че не може да присъства на днешното заседание. И така, това е информацията. Мисля, че сме готови да започнем с точката от дневния ред, която се пада. Кохезионната политика или политиката на сближаване в планинските райони на Европейския съюз, доклад по собствена инициатива. Планинските райони са около 30% от територията на Европейския съюз. Много често економиката на тези зони зависи от няколко сектора само, основно земеделие и туризъм. Типично е те да имат общи проблеми, като например ниска заетост, все по-малко хора живеят там и мал... ограничен достъп до публични услуги. По-рано тази година нашата комисия излезе с решение да направи доклад по собствена инициатива за планинските райони в Европейския съюз. Този доклад ще се занимае с политиката по сближаване и решаване на проблемите на селските райони, за да се оптимизира техния потенциал за растеж и работни места. Днес нашия докладчик е госпожа Йотова. Тя ще представи проекто доклада си. Крайен срок за изменение ще предложа 12 часа на обяд, вторник, 26 януари. До 10 часа имаме време за тази точка, защото след това имаме комисар тук за размяна на мнение. Давам думата на докладчика за 10 минути. И след това ще дам думата на докладчиците в сянка. И ще видим. Вече докладчиците може би също ще имат ограничено време. Госпожо Ятова, имате думата. You, Благодаря. Ще говоря на български. Към цифрите, които току-що представихте, ще кажа и още една, която струва ми се изключително важна и това е за процентите на населението, които живеят в така наречените планински региони – в момента без Харватия, защото все още нямаме точните цифри заради по-късното присъединяване на Харватия към Европейския съюз, но някъде между 17 и 18% от населението на Европейския съюз е в тези територии. На пръв поглед процентите и като територия, и като брой на население не са толкова впечатляващи, но те са много важни именно заради спецификата на тези региони, проблемите свързани с тях – и възможностите, които те представляват. Предизвикателство е да се види как именно тук ще проработи политиката на сближаване и какво може да се направи в тази сфера допълнително. Разбира се, през цялото време на подготовка на този доклад и аз и моите колеги докладчици в Сянка сме работили с разбирането за различните нива на развитие на тези региони в Европа, на различните стандарти на живота – но в случая се опитваме да създадем една рамка за бъдеща политика на тези региони, излизайки от досегашната практика на по-скоро регионален подход за сметка на тематичния. Бързам веднага да подчертая, че тези два подхода не се конкурират, те се допълват. Амбицията ни е да, допъл... да се допълват взаимно по най-коректния и най-коректният пример за съчетаването на тези два подхода е, например, един такъв доклад, какъвто в момента разглеждаме с вас, а, и, например, една регионална стратегия, каквато е Алпийската стратегия. Задачите, които си поставяме, можем да разгледаме най-малко в три посоки и това ясно личи от работния документ, с който, надявам се, всички вие разполагате и който сте имали възможност да погледнете. Ние сме на мнение, че има необходимост от преглед и обобщение на досегашния инструментариум, който може да се използва за развитието на тези региони в неговата цялост, говоря за инструментариум на европейско ниво. Второ, да потърсим допълнителни възможности а, и на европейско ниво, и с европейски подход за целите на сближаването и развитието на тези региони, заради тяхната специфика и накрая, но не на последно място, конкретното ни предложение за следващия финансов период за едно по-голямо внимание върху тези региони, конкретна програма за тяхното развитие и изравняване на стандартите, а защо не и за отделянето на целеви средства, особено за по-слабо развитите региони. Всъщност основният въпрос, който трябва да си зададем е не каква е перспективата, а има ли перспектива в планинските региони, особено за слабо развитите, които заемат една доста сериозна част. Планинските региони, например в моята страна или в Карпатите, са в изключително тежка ситуация. Говорим вече в 21 век за почти 100% обезлюдяване на места. Именно в политиката на сближаване можем да потърсим решение на този толкова тежък проблем. В проучването на ЕСПОН са посочени отлични възможности за развитието на планинските региони от производство на висококачествени продукти до богатството на природните ресурси. Искам веднага да направя един много важен акцент – Всяко наше предложение за развитието им трябва да има една първа задължителна отправна точка – опазване на зеленото богатство и съхраняване на уникалните природни дадености. До изработването на първия вариант на работния документ се срещнахме с много неправителствени организации, които работят в този сектор, с местни власти от такива региони. Експертизата сочи, че планинските региони са особено чувствителни на промяната в климата и замърсяването на околната среда. Страдат от различни общи проблеми, но имат условия за много добра перспектива. Трябва им помощ. Наясно сме и аз и моите колеги докладчици в Сянка, и това стана ясно от срещите помежду ни, че една от първите задачи е изработването на работеща дефиниция, що е то планински регион – за да може в голяма степен да се възползваме от възможностите на политиката на сближаване. В момента съществува подобна дефиниция в регламента за Европейския земеделски фонд за развитието на селските региони, но тя е насочена за целите на земеделието. Там се говори за по-кратък сезон, за труднодостъпни е, маршрути за селскостопанските машини. Е, за цялостен подход към планинските региони обаче трябва да има дефиниция в контекста и на регионалната политика. В част от текста, с който разполагате, се постави и въпросът за така наречените прилежащи територии, както е, например, и в Алпийската стратегия, по която работим. Общата ни амбиция е с този доклад да отворим поне темата за изработването на такава дефиниция. С местните власти от планинските региони говорихме надълго и на широко за насоката за инвестиции, свързани с политиката на сближаване. В доклада те са разделени в три стълба на устойчиво развитие – интелигентен растеж, инвестиции в образование, устойчив растеж при стрикни правила за опазване на околната среда и зеленото богатство на планините. Подчертана е основната роля на малките и средни предприятия, които именно в тези региони се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да се компенсират трудностите, свързани с отдалеченост, липса на инфраструктура, липса на достатъчно човешки ресурс. Изброени са различни възможности пред малките и средни предприятия за създаване на технологични паркове. Разчитам, че ще получа и много допълнителни предложения от всички вас, не само от колегите ми докладчици в Сянка. В частта за социални инвестиции не случайно акцентът е върху дуалното обучение. Занаятите представят добра възможност за заетост в планинските региони. Устойчивото развитие е особено важно за планините и поради това е засегнато силно и в този доклад – Възможностите на политиката по сближаване са в развитието на природните ресурси на планинските региони. За дългосрочната им експлоатация е нужен устойчив подход, опазване на околната среда и адаптация към климатичните промени. Инвестициите в интернет са ключови за планинските региони. Няма как, уважаеми колеги, да задържим активните, младите хора, ако в тези региони няма достатъчно възможности за а, интернет връзки, за бързи интернет връзки. Това би решило до голяма степен и демографски проблеми. Една от целите на нашия доклад е териториално сближаване чрез стратегия за планински региони. Амбициозна задача, но не невъзможна. Говорим за програма за развитие, разбирайте я като общ подход към тези региони, който да събере и сега съществуващите инструменти и политики за инвестиции. Например, Хоризонт 2020, Козме, Лайф и други – всички тези политики имат отражение в политиката за планинските региони, но няма система, няма общ подход. Такъв подход може да бъде удачен и да бъде използван още в този програмен период, но в бъдеще може да бъде основа и за цялостна стратегия. Планините могат да бъдат включени в общия координиран механизъм в кохезионната политика за следващата финансова рамка, като се отчетат именно тези специфики, които са предмет на настоящия доклад и на нашата работа. Затова призоваваме за допълнителни възможности за слабо развитите и бедни планински региони. Не на последно място се слага акцент и върху трансграничното измерение. Планинските масиви често излизат извън националните граници. Поощрява се улесняването на сътрудничеството, което е добра база за реализиране на европейски политики на сближаване и вдигане на стандартите на живот в тези региони, което е и нашата цел – аз бих искала да спра до тук, защото всичките останали подробности можете да видите в първия вариант на писмения работен документ. Ще очаквам с голям интерес и задоволство вашите мнения и всички от тези допълнения, които може да направите и които смятате, че са полезни за този доклад. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Now I'll give... Много благодаря. И сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо господин Бохович. Заповядайте. Е, Много благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарности за госпожа докладчицата за нейното становище, за нейният проект доклад. Той е изключително добре структуриран и отразява нашите очаквания от този доклад по собствена инициатива. Наистина, планинските региони трябва да бъдат добре определени. Това на първо място. В Европейският съюз има вече обща стратегия, обща политика на действие. Сега, що се отнася до доклада, най-напред трябва да поставим акцент върху факта, че Европа трябва да държи сметка за разнообразието на ресурсите си. Алпийският регион, който е включен в четвърта, четвъртият регион, а пък от друга страна, на Балканите особено, има региони, където тече обезлюдяване, но тези, тези части са частично разположени в страни все още не членуващи в Евросъюза. Затова стратегиите трябва да държат сметка за общото развитие на планинските региони, били те разположени тук или там. Трябва, разбира се, да чепим опити от тези, които имат най-много положителен такъв принципа на субсидиарността е валиден, но това не пречи на координирането на нашата политика в областта на планинските региони, използвайки фондове от различни източници. Това вече всъщност е застъпено в доклада. Една друга ключова мярка би било достъп до инфраструктури, имам предвид пътни връзки, както и екологични инфраструктури, що се отнася особено до програмите за опазване на природата. Подчерта се и широколентовия достъп до интернет, който е абсолютно необходим на днешно време, не само за планинските региони, а и изобщо. Кохезионната политика, разбира се, е ключов фактор тук. Бил е и ще бъде такъв. Това всъщност ще изиграе важна роля и в борбата срещу обезлюдяването на тези региони. Економи... Фактори са много важни. Имаме тук чудесни примери за използване на економически, туристически продукти, ако мога така да ги нарека. И това е всъщност един от двигателите с макроекономически характер в тези региони свързването на тази стратегия с туристическия и потенциал често се обсъжда, но трябва да бъде свързан на свой ред и с селското стопанство, за да може туристическите продукти, както ги нарекох, да бъдат свързани и продавани в пакет с други такива. Що се отнася сега до опазването на околната среда и до борбата с климатичната промяна? Ясно е, че напоследък е, зимите не са много снежни и това се отразява на туризма, разбира се и на околната среда. Топят се ледниците. Така че, ясно трябва да сме наясно с всички плюсове и минуси, които могат да ни предложат тези региони. Имам предвид, например, потенциала им като доставчици на сладка питейна вода. Сега по въпроса за синергизмите. На първо място трябва да посочим сътрудничеството между всички, които работят за опазване на природното и културно богатство на тези региони. Изглежда, че економиката е скарана понякога с културата и екологията, но това не е задължително така. Затова можем да започнем най-напред с обмяна на положителен опит между държавите членки. За бъдеще това трябва да бъде крайната ни цел. Аз, разбира се, ще подготвя някои изменения, но принципно съм съгласен с съдържанието на доклада, който смятам, че добре отразява съдържанието на нашата политика за планинските региони в Европа. Най-важното, разбира се, е да продължим работа по онези мерки, които за момента са ни дали добър резултат и да ги прехвърлим към тези държави членки, които още не ги ползват. Благодаря. Сега господин Яковчич. Председавайче, дозволите ми да се... Благодаря, госпожо председател. Позволете и аз да, се, да взема отношение към дебата. Госпожа Йотова е изготвила много добър документ, който, както всичко всъщност, може да бъде усъвършенстван. Но принципно е едно много добро начало за начална дискусия в парламента. Смятам, че ще помогне и за просветна кампания сред колегите по въпроса за планинските региони. Нека да подчертая някои пунктове. Най-важното, ключовото, според мен, за развитието на планинските региони е тяхното обезлюдяване. То е пряко свързано с достъпът, с трудният понякога достъп до тези региони връзките и взаимосвързаността на тези региони, особено когато те са разположени в различни гранични държави, не винаги е лесна тази взаимосвързаност. И за това трябва да се постараем това да се промени. Държавите членки би трябвало да използват общи инструменти най-напред и след това планинските региони в европейските държави членки следва да бъдат свързани с планинските региони на нечленуващи в Евросъюза държави. Тези последните са понякога в сложни във всяко едно отношение региони, но не заради това трябва да ги забравяме. Госпожа Йотова изброи фондовете, които могат да бъдат използвани за планинските региони. Синергизмите също трябва да бъдат сред първите ни приоритети. Съжалявам, днес не съм в много добра форма. Извинете ме за това. Това няма, не бива да се изчерпва, нашето действие не бива да се изчерпва само с, с планинските региони. Това трябва да бъде само първата стъпка. Би трябвало изобщо да институционализираме обменът на фондове. Същото би могло да се отнася за селското стопанство или за трудовата заетост. можем да използваме финансиране от едни фондове за самонаемането, например, и други фондове за така нареченото макроразкриване на работни места. Искам да кажа с всичко това, че трябва максимално да използваме целият потенциал, който ни предоставят синергизмите в финансирането. И такава, в заключение, искам да кажа нещо свързано с борбата срещу обезлюдяването, а именно ползването на широколентова връзка с интернет. Това, това е най-важното. Затова трябва солидарно да подхождаме към тези региони и да помогнем на техните обитатели. Харватска също в Харватска също има региони, които макар и да не са планински, живеят като планински региони. Те са на границата с Босна и Херцеговина, хрватски Копър, например. Тук именно имаме възможност за сътрудничество и взаимен обмен на добър опит. Добър опит, от кой, който да се получат не само нашите е, държави членки, а и бъдещи кандидати. Благодаря. Извинявам се отново за кашлицата по време на изказването ми. Е, благодаря, госпожо председател. W imieniu grupy EKR chciałbym е, Благодаря. От името на групата ЕКР искам да благодаря и аз на докладчицата за на текста, който наистина е изключително пълен и подробен, тъй като именно в подробностите се съдържат проблемите, с които трябва да се борят планинските региони, а именно обезлюдяване, безработица и спадането на жизнения стандарт. Съгласен съм с докладчицата за това, че европейската политика следва да държи сметка за спецификата на тези планински региони, за техните особености и подходът трябва да държи сметка за многообразието на тази част от европейската география. Същото се отнася и за потенциала на стратегията за устойчиво развитие на планинските региони, тази стратегия, която възнамеряваме да стартираме. Има много положителни елементи в доклада. Има и нещо, което бих искал да подчертая от перспективата на моята политическа група. Нямах възможност да го спомена по време на заседанието на докладчиците в Сянка, за съжаление, е, просто защото бях докладчик в сянка по друг един доклад в комисията по транспорт и участвах в трилог за железопътния пакет, така че извинявам се с други думи. И така, госпожо докладчик, сега искам да кажа следното. И Карпатите. Точка 10, където говорите за Карпатския регион и предлагате да се, свърже, е, да се свържат Карпатите с Дунавския регион, за да се развие синергия и международно и регионално сътрудничество с оглед на допълване на този географски район. Карпато-Дунавски. Разбира се, това е възможно, има възможност за такова сътрудничество. Карпато-Дунавско и наистина ще облагодетелства опазването на околната среда, природата, борбата с наводненията и така нататък. Но, ако трябва да сме логични, проблемите на, планинските, на планинския регион на Карпатите и проблемите на равнинната зона на Дунавската равнина нямат кой знае колко общо. Така че, госпожо докладчик, ще се свържа с вас, за да може да поговорим малко по-задълбочено и да разработим евентуален текст на изменение. Защо го казвам? Защото наистина има големи очаквания от страна на местните автономни регионални власти. Има и очаквания от националните власти. Знаете, например, че в Полша има ново правителство. Макрорегионалната стратегия за Карпатите следователно ще бъде гледана под лупа от новото полско правителство през идните месеци. Това ще бъде един от обичайните предмети на разговор между Полша и Европейският е, съюз, така че връзката между Карпатите и Дунавската равнина е, няма да изчезнат от е, полезрението ни. Разбира се, че разработването на макрорегионални стратегии е изключително положителна идея има алпийска стратегия, то тогава някой би се запитал защо да няма карпатска регионална политика. Някой би се запитал защо за, една, за един регион има, за друг няма. Бихме могли, например, да се вдъхновим, така да се каже, от алпийски Балтийският регион и текста, който му е посветен, за да видим дали не можем да разработим нещо подобно и за Карпатския регион. И накрая по повод наказаното от господин Яковчич за връзката между регионите. Аз също ще доразвия казаното от него, що се отнася до транспортните връзки, които позволяват усъвършенстването на пътните възли, особено в източна Европа. Тези тези, тази транспортна мрежа е гръбначният стълб, двигателя на развитието на региона, така наречената Вия Карпатия, Карпатския път. Може да бъде включен в Карпатската стратегия. Това е просто една идея, която ми хрумва сега, но не е нищо ново и, например, знам, че полското правителство възнамерява да го предложи на Европейската комисия. И в заключение искам да кажа, че докладът е наистина много богат, пълен и изчерпателен, свързан е с политиката по сближаване и нейното действие в планинските региони. Но в конкретния случай на Карпатите бих желал да помогна помоля госпожа докладчицата да се срещне с мен, за да поговорим. Да, се, да поговорим и да се опитаме да намерим разрешение, което да не захлопва вратата пред възможността за специфична карпатска стратегия. Благодаря. Благодаря, давам думата на господин Ропе от името на госпожа Вана. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Е, kaip jūs ir minėjote, aš благодаря ви, госпожо председател. Както казахте, вие самата ще говоря от името на госпожа Моника Вана. Госпожа Вана поздравява госпожа Йотова за проекто доклада. Просто докладът наистина е много богат, е много широкоспектърен, той включва много аспекти. Докладчицата говори също и за водната електрическа сила, за възобновимите енергийни източници В, и Понякога тази енергия може да бъде не положителна, а по-скоро отрицателна. Много са чувствителни планинските райони и трябва и ние да пипаме много деликатно. Забелязват се също и различни интереси там. И енергетиката има интереси в планините, туризма, економиката и така нататък. Затова е много важно да има добро планиране. Може да се говори за Алпийска конвенция, нещо като пакет от мерки за добро планиране. И тази конвенция или конвент е, може да ни даде добри решения. трябва да се направи разграничение между интересите на градовете в планинските райони и интересите на самите планински региони. Тези региони трябва да се разглеждат като територии, където хората да могат свободно да търгуват Имаме нужда от един устойчив подход обаче към тези региони, за да се вземат предвид конкретните условия в тях. Трябва да добавя, че възнамеряваме също да предложим различни идеи, е, които са свързани с теми от общ интерес. В проекта се споменават е, такива услуги. Социалният аспект също е много важен и искаме да подадем изменения, свързани с равенството между половете. Благодаря. Thank you. Thank you very much. И аз ви благодаря, господин Омърже. Госпожо председател, благодаря, че ми давате думата като докладчик в сянка от е, Обединената европейска левица, аз също желая да ви благодаря и да ви поздравя за качеството на изготвения от вас доклад на работата, която представяте. Аз мисля, че вашия доклад ще остане е, като един от основополагащите доклади и се надявам е, това да остане така и във бъдеще за планинските райони и е, също така мога да кажа, че този доклад отчита много добре техните специфики. Наистина е, ситуацията е различна между различните планински райони, обаче е, и това е показано много добре в доклада. Има и е, точки на сближаване. Има сходства. Най-вече е, такива, които са неизвестни, е, които са широко е, посочени тук. Няма сега да ги споменавам отново. Също така има и сходства по отношение на трудностите, най-вече свързани с проблема за обезлюдяването, въпроса за достъпа. Е, до отделните райони и също така недостига на инвестиции. Ключът за излизане от този проблем е да се направи така, че да се повиши привлекателността на тези райони в сферата на економическото развитие. Четейки вашия доклад и установявайки, че дефиницията на планински район е сведена до необходимото, аз мисля, че съществува концепция, съгласно която планинските райони не са нищо друго, освен селски райони. Обаче, това са райони, които имат потенциал за економическо развитие, който е изключително силен и най-вече е, това следва да се изтъкне като много важен елемент. На този фонд аз мисля, че би било грешка в е, Европейския фонд за инвестиции и в плана Юнкер да се игнорира изцяло въпроса, свързан с географския подход и географските критерии, които е, ние бихме искали да са отразени. Аз обаче мисля, че бихме могли, въпреки всичко, да се обърнем към Европейската комисия и към онези, които отговарят в Европейския фонд за инвестиции, по въпроса за ориентация към тези планински райони, ориентация на инвестициите. Втория коментар, който искам да направя, той вече беше направен, е свързан с енергийните ефекти между отделните фондове. Това е въпрос, който е от включителна важност. Синергиен ефект с програмата Хоризонт 2020, синергиен ефект с Косм но също тук така е, и тук трябва да се намерят е, средства, инструменти за мобилизиране на е, средства от тези фондове. Аз живея в крайно отдалечен район и виждам огромните трудности, които ние имаме да освояваме средства от фондовете по Хоризонт 2020, защото те не са уразмерени в мащаб, който да отговаря на тези географски територии третият коментар, който бих искал да направя. Е, И може би по този въпрос ще внеса изменения се отнася до е, вулканичните планински райони. Има много вулкани на територията на Европейския съюз, които е, са изключително важни по значение най-вече във връзка с енергията, предпазването от природни рискове и, разбира се, в аспекта на изследователската дейност. Тук има много важен потенциал. И последния коментар, който ще направя, той е по-скоро от политически характер. Ние виждаме накрая да се налага необходимостта от признаване на спецификата на географските територии, които е, е, имат сходни е, характеристики. Това се отнася за планинските райони. Ние е, можем да кажем това и за островите, също така мултипликация на регионалните стратегии. Има също така и крайно отдалечени райони, където също трябва да бъде призната тяхната специфика и всичко това ни кара да се замислим за регионалната политика, която трябва също да отразява тези специфики и а, е, при това а, е, да остане кохерентна. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Господин Динов, имате думата. Госпожа Динофи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Йотова, която е подготвила този доклад. Високо ценя голяма част от текстовете, които се съдържат тук. Преди това говорихте за обезлюдяването в Алпите, например. При нас има още по-обезлюдени зони, например Апенините – Това е един феномен, може би хората си мислят, че е неизбежен, но ето тук има една отлична възможност. Предлагат се поне сега възможности от а, градските зони. Така или иначе, обезлюдяването води до проблеми в економиката, в социалната среда, опазването на околната среда също и в този смисъл, може би, ще предложа няколко идеи. И тъй като тук имаме рискове, като, например, рискова, риска от пожари и а, геологични проблеми. От а, социална гледна точка, феноменът обезлюдяване всъщност прави много по-скъпи някои основни услуги, които трябва да се предлагат на гражданите. Не става дума дори само за транспорт. Например, училищата са по-скъпи там здравните услуги, затварят болници там, затварят дори почтински клонове. Знам, че много работа сте извършили и ако говорим, например, за земеделието, ОСП даде много субсидии на този вид земеделие. Смятам обаче това, което Европейския съюз сбърка тук е подходът. Ако ние сравняваме производителността на е, една крава или отглеждането на една крава някъде на пазбище, тази производителност не е сравнима с а, същото животно, което се намира в интензивно земеделско стопанство. Така че трябва да се промени подходът. Земеделието в планините трябва да бъде разглеждано по различен начин, трябва да бъде призната по друг начин. А, не трябва чисто и просто да валят субсидии там, не казвам това, но млякото, което идва от планините, от крави отглеждани там или от, в органични а, стопанства е много по-добро от а, това, което идва от интензивното земеделие. Трябва да а, говорим повече за качеството, за да може да бъде то привлекателно за нашите граждани. Що се отнася до социалния аспект, смятам, че трябва да се промени културата – в тези зони винаги говорим с отрицателни прилагателни, като например маргинализирани зони, недобре развити зони. Така е, да, наистина. Не, че казваме нещо погрешно. Колегата го каза по-рано. Същото се отнася и за транспорта или, или за достъпа до интернет на висока скорост. Но има и голями плюсове, като качеството на живота, качеството на въздуха. И трябва да направим малко по-апетитни тези региони. Как да стане това, като подобрим инфраструктурата. Мисля си, че общата ни европейска грешка е, че не заложихме специални средства за тези зони, не задължихме държавите членки да подобрят услугите в тези региони. трябва да накараме политиците да разберат, че като подобрят тази а, инфраструктура, като направят по-апетитни тези зони, като стане по-приятно да се живее там за новото поколение, не само за старите, това ще е от полза за всички ни. Ще бъде от полза като, например, по-добро използване на природните ресурси, по-добро използване на почвата или земеползването, ще поразредим а, гра, градовете, които са претъпкани, което пък ще промени и климата. Най-вече трябва да променим културата на живеене в а, тези региони. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Много благодаря. Имам още трима записали се господин Фан Нистел Рой, господин Ройс и аз самата също искам да взема отношение. Моля ви обаче да сте кратки за две минути. Благодаря. Дебатът наистина е на високо равнище и високо... дебатите на високо равнище обикновено са кратки. Имам две бележки. Първото е, първата е за териториалната политика на сближаване би трябвало да работим с по-дълги програмни периоди, защото важността на този подход ще се увеличава. Сега говорим за планинските региони, може би в бъдеще това ще бъдат островните такива, така че регионалната ни политика ще търпи и изменения било то за планинските региони или за отдалечените, изобщо региони, които имат специфична проблематика. По проблематиката сега за регионализацията. Днес се срещнах с господа Бресио сутринта Имаме макрорегионални стратегически политики за Алпите, за други. Въпросът ми сега е, не може ли малко по-късно в пленарна зала, например, да проведем общ, общо обсъждане? Защото ако не се разберем и не очертаем връзка между подхода във всичките, към всички тези въпроси, може да се объркаме. Защо не го внесете като предложение за обсъждане в края на зала? Благодаря. Мистер Рус. Благодаря сега господин Ройс. Vou naturalmente се време, те пурки não gostaria благодаря, госпожо председател. Аз не искам да повтарям всичко, което вече беше казано, но бих искал да подчертая две неща. Първо, желая да поздравя госпожа докладчика Йотова. Благодаря за следвания от нея подход, който наистина е, е твърде цялостен по тази тематика. И след това, е, на второ място, аз искам да подчертая някои аспекти, които вече бяха казани тук. Е, на първо място, трябва да се избере оперативна дефиниция на понятието планински район. Е, що се отнася до другите концепции на регионалните политики, на нас ни не е необходима много ясна дефиниция, защото иначе ще загубим същността ако нямаме а, общо разбиране за това какво означава понятието планински район. И а, след това идеята в лявата, бялата книга за а, планинските райони мисля, че е много добра и тази идея трябва да бъде подкрепена от а, органите на местната власт, които познават по-добре планинските райони. Разбира се, а, има и други партньори, социалните партньори, административни и така нататък. А, след това островите, планините, е, тези географски райони. Тук е, наистина трябва да се търсят сходствата между тези различни региони и, и накрая създаването на работни места, зелени работни места, най-вече за е, младите хора в планинските райони. Тук наистина трябва да се запази духа на тази инициатива. Както вече беше казано, аз се надявам, че този доклад няма да бъде схванат като твърде амбициозен, защото не е необходимо той да бъде разводняван. И аз мисля, че териториалният подход е изключително важен и ние трябва да се концентрираме върху спецификите на тези територии. Интелигентният растеж е изключително важна концепция, която следва да се прилага тук. И този тип е, доклад, такъв тип доклади показват много ясно, че е добре да имаме цялостен подход по отношение на тази толкова важна тематика що се от, отнася до създаването на интелигентни стратегии и тяхното прилагане. По наше мнение, всяка територия трябва да разполага със своя стратегия за интелигентно развитие, що се отнася до е, островите, до планините и всичко това в една интегрирана рамка. Благодаря. Благодаря, ще говоря на български, за да зачета националността на докладчицата. Преди всичко бих искала да поздравя докладчика госпожа Йотова за много добре подготвения доклад. Както е изтъкнато в доклада, планинските региони са изправени пред редица предизвикателства, пред каквито други региони не са изправени. Отдалеченост, липса на свързаност, липса на социални или ниско качество на социални и здравни услуги, застаряване на населението или обезлюдяване напълно, ограничени възможности за работа, слаби възможности за проява на лична инициативност. Новата обща сълскостопанска политика и кохезионната политика дават широк набор от инструменти, подпомагащи тези райони и позволяващи стратегически по-целенасочено използване на европейските средства. Но в тази връзка бих искала да подчертая в подкрепа на изводите на доклада, необходимостта от интегриран подход чрез интегрирани стратегии при изработването на специфични политики за, опазване, за оказване на подкрепа и по-целенасочени действия на регионално, национално и европейско ниво за подобряване на ситуацията на планинските региони. Независимо от наличието на специални мерки за отделни сектори, все още няма общо европейски подход към планинските региони. И ние действително трябва да мислим в план териториална кохезия, която да включва спецификата на отделни типове региони, като планински, отдалечени, островни и други. Бих искала също така да призова за по-голяма синергия и допълняемост при прилагането на фондовете на политиката на сближаване общата селскостопанска политика, останалите субсидирани от Европейския съюз програми и инициативи, както и националните публични средства и частните финансови инструменти по отношение на планинските региони. Качеството ми също така на докладчик по отношение на европейското териториално сближаване, считам, че макрорегионалните стратегии са добър пример за интегриран подход към териториалното развитие – като се взимат предвид съответните планински региони и районите, които зависят от тях, но същевременно те не са единственото решение. Ние трябва да търсим подчертан териториален подход за териториална кохезия и планинските региони са една от възможностите, в които бихме могли да разработим такъв подход. Благодаря ви. It was the, the last comment. Това е последното. Това бе последният коментар. И така, господин Марко Онида и госпожа Ева Димоне Кресе от Генерална дирекция Агри от Европейската комисия са сред нас. Ако не съм произнесла правилно имената ви, моля да ме извините. Имате ли желание да се изкажете? Thank you very much, Chair. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада. Добре дошъл на, добре дошла на тази инициатива, тъй като зачеква много важни въпроси за свързването, за политиката на сближаване и свързването на планинските региони. Наистина трябва ни подход, синергизъм в използването на всички инструменти, които използваме и които може би не сме изчерпали. Сега, когато започнахме макроекономическият подход към всички тези области, като Алпийската или като Дунавската, получаваме въпроси защо не е подходим принципно към всички региони така, тъй като се оказва много печеливша стратегия. Но не бива да забравяме, че Алпийският регион е един от сред най-богатите в Европа и това не винаги е случаят с другите планински региони. Не винаги има толкова добра връзка, толкова много инфраструктура и пътища, по които да могат да преминават хората от планинските региони към съседните им непланински и прочие. Следователно, инструментите са хубаво нещо, но структурата на една стратегия не бива да бъде пренасяна механистично върху друг. В нашия конкретен случай Алпийската стратегия служи за пример на доклада, който ни занимава и госпожа Йотова и госпожа Брешто са поканени на лансирането на тази стратегия. Сега искам нещо да кажа за дефиницията. Дефиницията отдавна ни занимава какво е планински регион. Нямаме още ясно виждане по въпроса. Някои от въпросите, които все още висят, са какво цели всъщност едно такова определение. Например, за сближаването и докладите по политиката на сближаване за неговите цели би трябвало да се постави въпроса дали тези статистически определения, които понякога даваме, могат да задоволят и политическите цели, които на свой ред преследваме. Положението в различните региони, сектори и държави е различно, следователно дефиницията може да бъде различна, ако говорим за селско стопанство или за нещо друго. Например, свързаността на планинските региони. Някои планински региони, например, се облагодетелстват от липсата на такава структура, инфраструктура, до която да има която да позволява лесен достъп до тях и, например, продават туризъм за обичащи усамотението в планински региони. Така че, въпросът отново стои как трябва да бъде поставен въпроса за определението, дали да въжи за всички или да държи сметка за конкретиката. Планинските региони наистина са вече част от сегашната, настоящата регионална политика и политиката по сближаване. Не всички държави членки използват максимално потенциалът, който им се предоставя. И накрая в заключение един кратък коментар за Карпатите. Започнахме работа по този въпрос, когато говорихме за Дунавската стратегия. Дунавската а, стратегия е свързана и обект на обсъждане, когато говорихме за плаването по река Дунав. Така че го прехвърлихме и като подходи към Карпатите и на заседанието на така наречената конвенция, която се проведе през ноември месец по проблематиката на този общ регион, бе именно посветена на тези въпроси. До каква степен са съвместими двата подхода? имаме възможност в регионалната дунавска политика да ползваме, например, финансиране до 20% от други източници. За момент обаче държавите членки не са проявили достатъчно интерес към тази възможност. Може би сега да използваме и да амбицираме държавите членки. Благодаря. Това бе от мен, госпожо председател. Благодаря. друг, другата колега от комисията желали да вземе отношение? Не. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Йотова. Заповядайте вие. Госпожо председател, аз наистина искам да поздравя и да благодаря на всички колеги, които казаха много хубави думи за този първи вариант на доклада, който подготвих, на този работен документ. Много бих искала в следващите дни, преди да се представят окончателно измененията, а, с някои колеги, които имат въпроси към мен, да обсъдим предварително някои теми, както за Карпатите, така и всички от тези предложения, които чух днес и, например, ще дам а, а, конкретна, конкретен факт с а, това, което предложи господин Омерже. Наистина, честна дума, господин Омерже, не съм, не съм се сетила, че онези планински региони, които имат вулканичен происход, ще са някаква много отделна специфика. Но смятам, че това само би обогатило нашия доклад. А, затова а, ще приема всяко едно изменение, ще го обсъдим и искам да пожелая на всички да направят колкото а, искат повече предложения, защото си струва този доклад наистина да бъде една добра основа за бъдеща политика на Европа. И накрая искам специално да поздравя и всички колеги от секретарията, с които работихме. Без, без тяхна помощ не бих се справила. Thank you. Благодаря. Крайен срок за изменения 12 часа, вторник, 26 януари. Благодаря ви. И сега трябва да продължим с следващата точка от дневния ред. Обмен на мнение с Корина Крецо, член на комисията. Надявам се да влезе всеки момент. minutes. Скъпи колеги, непрекъснато трябва да мисля за времето. Съжалявам за това. Так, и ви приканвам по този повод да заемете местата си, за да продължим днешната си работа. С следващата точка от дневния ред, а именно обмяна на мнения с госпожа Корина Крецо комисар по економическа политика. На последната ни среща през 2015 година госпожа комисарят направи преглед на работата на нейната генерална дирекция през първата година от мандата на комисията Юнкер, така че отново добре дошла сред нас в началото на тази година. Сигурно си спомняте, че член 16 предвижда комисията да ни предостави доклад преди края на 2015 година за състоянието на преговорите между държавите членки и комисията за оперативните програми и споразуменията за партньорство, що се отнася до изпълнението на политиката по сближаване. През декември 2015 година комисията излезе с съобщение, по този въпрос, по-точно на 14 декември 2015 година. Това съобщение включваше, включва всъщност в втори допълнителен протокол от съдържанието си, разбивка по държави. Ще дам най-напред думата на госпожа комисари и след това ще започнем обсъждане с членове на комисията Реги, като най-напред ще дадем думата на координаторите. Ако се наложи да ограничаваме времето, ще помоля координаторите и депутатите да не се разпростират повече от две минути, но това ще го видим по-късно. Давам думата на госпожа Крецов. Uh, Уважаеми дами и господа, добро утро. Благодаря ви за поканата. Както казахте, това е първата ни среща тази година. Нека да използвам тази възможност, за да ви пожелая всичко най-добро за следващата година за вас, за вашите близки и за нашето сътрудничество, за общата ни работа заедно. Както ми казах на последната ни среща, при представането на прегледа за дейност за 2015 година успяхме да финализираме близо 300 програми и използвахме европейските фондове според предписанията на програмата за добро освояване на средствата, предвидена в, за периода 2007-2014 година. Целта бе да се преодолеят проблемите, свързани с липсата на ликвидност. И накрая, като резултат, изплатихме 41 милиарда евро. Уважаеми евродепутати, надяваме се, че през 2016 година ще постигнем същите успехи. Нека да ви подчертая кои са последните ни успехи за съживяване на економиката и създаване на нови работни места в, чрез средствата, които ни предоставят структурните фондове. Това вече всъщност го изложих и при последната ни среща. Европейските структурни и инвестиционни фондове са основният източник, откъдето черпим средствата политическата програма на комисията и политическите и приоритети, като единният цифров пазар и е, енергийният съюз, са сред първите приоритети. Ангажиментите поети от държавите членки до края на 2023 година показват за първи път, че сме в състояние да изчислим изпреварващо разходите си и това, което възнамеряваме да постигнем до края на програмният период. Това се дължи на промяната в регламента, който всъщност бе изменен именно от вашата парламентарна комисия. Новите програми представляват 14% от общото публично, общите публични инвестиции. Цифрите дори достигат до 70% за някои конкретни държави членки. Финансирането е изключително важно и изискване за изпълнение на програмните цели, но не е единственото. Ако искаме да постигнем резултати, ако искаме нашите програми да променят в крайна сметка живота на хората, трябва да гарантираме добри условия за инвеститорите. Всички сме съгласни с това и именно за това в този дух подготвихме рамката на програмното ни действие и за, към това се стремим при договаряне на споразумение за партньорство. Искаме най-напред да се да подсигурим тематично единство, за да могат е, средствата да бъдат отпускани там, където има най-голяма нужда от тях. 120 милиарда евро са предоставени за програми, свързани с иновации и 30 милиарда за нисковъглеродна економика. Също така се стараем държавите членки да разполагат с стратегически съвършен, доколкото е възможна рамка. Около 70% от взаимосвързаността от кръстосаното прилагане на условията са вече в ход. И се надяваме да стигнем до 100% до края на годината. Програмите, с други думи, целят да изпълняват препоръките по държави, така както е разписано това в европейският семестър. Тези препоръки се отнасят за здравеопазването, социалното приобщаване, транспорта, както и административния капацитет. И накрая, както се потвърждава в нашият инвестиционен план, е, удвояваме средствата, които са предвидени за инвестирани чрез тези инструменти. В резултат на всичко това, нашите инвестиции ще бъдат с изключително обещаващи резултати. Нека да дам някои примери. Що се отнася за развойната дейност и новаторството, малките и средни предприятия, конкурентно способността, тук повече от 2 милиона фирми ще получат финансиране, за да са по-конкурентни и около 40 милиона домакинства ще имат достъп до широко до лентов и интернет 17 милиона души ще имат е, достъп по-добър, по усъвършенстван такъв достъп до питейна вода. И 760 мегавата ще произхождат от възобновими енергии, както и много транспортни инфраструктури. Фондовете също така ще подпомогнат на 10 милиона безработни да имат възят е, работни места. 4 милиона души ще имат е, по-добро здравеопазване и 3 милиона души ще повишат квалификацията си. И накрая надяваме се, че ще успеем да използваме по-добре институционния си капацитет особено в правосъдните системи, що се отнася най-вече до про прозрачността на администрирането. Това са някои от резултатите, които очакваме да постигнем в резултат на прилагането на нашите програми. Разбира се, нашата работа не спира до тук. Още ще работим. Още има какво да се направи, за да постигнем тези резултати. Трябват ни подборни критерии за избор на най-добрите проекти, трябват ни критерии за тяхната оценка, които да държат сметка за това до каква степен програмата отговаря на начертаните цели. Отчетният ни доклад за първи път предвижда информация за, то, за междинно постигнатите цели по тази рамкова програма. Надявам се, че Следващите данни, с които ще оперираме, ще бъдат починени именно на тази цел. Тук що лансирахме и нова база данни, където има информация от финансов характер за това как се освояват средствата от различните финансови инструменти. Каня, ви, ако искате да получи, да хвърлите поглед на тази открита платформа данни. За момента те са свързани с 531 програми, стартирани от ноември месец 2015 година. На сетне, но скоро време се очаква и нова информация. Така че, моля, заповядайте и използвайте тази програма и я рекламирайте. Сега, потенциалът за комбинирането на структурните инвестиционни фондове за стратегически инвестиции са нещо, което регионалните власти познават, но може би не в дълбочина. Така че заместник председателят на комисията Катайнен ще предприеме в скоро време действия за разпространение на тази информация сред държавите членки. И накрая в заключение нека да очертая някои от предизвикателствата. Трябва да се, да сме съсредоточени върху ефикасността и резул, резултатността. Контролът екс-анте в използването на финансовите инструменти. Разбира се, достъпът до финансиране трябва да бъде упростен. И накрая, нашата политика, нашите стратегии трябва да бъдат подчинени на повелите на времето. Политиката за сближаване трябва да бъде модерна политика, която да отговаря на приоритетите на всеки един момент. Имам предвид беженската криза в момента. И всичко това в условия на отчетност и прозрачност. Това е още по-важно в момента, когато обсъждаме бъдещият бюджет на Европейският съюз. Всички чакахме тази е, реформа и всички сме доволни от началните и резултати. Мисля, че можем да се гордеем. Това е от мен. Благодаря и сега чакам вашите въпроси. Thank you. Thank you, Благодаря, госпожо комисар, за интересното представяне. Сега ще дам думата на координаторите. Започвам с господин Ван Нистелрой. Мога ли да ви помоля да се ограничим до 3 минути? 3 минути, моля. Това ще бъде нещо ново за новата година. Имаме добри намерения да бъдем по-ефективни в работата си. Ще говоря на нидерландски. Всичко най-хубаво, честита нова година на всички. преди да премина към основните е, въпроси. Европейския съюз иска да се съсредоточи върху прилагането. Това изисква доклади по прилагането. Е, няма нова политика тук. Затова разглеждаме предишно законодателство. Това, което липсва тук, е, че сме приели много регламенти и други законодателни актове. Сега имаме чисто нова Европейска комисия. Така че новия ви подход всъщност само преглежда това, което вече било извършено. Вашия доклад се съсредоточава върху приоритетите на Европейската комисия и внимателно се вглеждате, доколкото разбирам, в регионалната политика. Дали това е един основен инструмент за инвестиции или просто някаква допълнителна мярка за вас. Мисля, че е важно в съвета и тук при нас да се види какви са основните приоритети. НП подчерта колко е важно да има синергия между използването на отделните фондове. Това, което отсъстваше в момента от общата стратегическа рамка, е точно ангажимент за съчетаването на тези фондове. Колегата Редас говори за новаторство, той работи по такъв новаторски съвет. Ако погледнем средствата, които отиват за МСП, е, научно-изследователска дейност и така нататък, ще видим, че комисията явно е започнала да работи в тях. но прилагането на всичко това на практика е изключително важно. Е, трябва обаче да гледаме и напред. Необходими са и нови политики от страна на Европейската комисия. Силно се надявам да защитите нашата кауза сред другите комисари. Дадохте информация е, за отделните държави в своето представяне. Е, две трети от тези специфични препоръки по държави вече са били включени в нашата работа за економическия семестър. Важно е да се вслушвате в Европейския парламент тук. Как да свършим економическото управление с работата тук в комисията и как това да доведе до нови политики и до други политики, които вашата е, служба е, предлага. Добре е, че ни предоставяте тази информация. Наистина благодаря ви, защото това може да помогне на работата на нашите докладчици, които работят точно в тази насока. Ако погледнем цялостният подход, Говорим за сближаване, но имаме нужда от нови финансови инструменти и точно върху тях трябва да се съсредоточим. Е, работни места, растеж и така нататък. Имаме нужда от един нов начин всичко това да бъде разгледано по този нов начин. Не може да чакаме седмия доклад за сближаване. Това, което се случва сега, всъщност, е, че не се движим достатъчно бързо напред. Трябва да чакаме този седми доклад, където ще очертавате бъдещето, но бъдещето е днес. Бъдещето е днес. И ние в Комисията по регионално развитие, заедно с други е, комисии на парламента, трябва да можем да кажем какво мислим и как ще да се развиват нещата в бъдеще. Искаме всичко да върви напред, има интересни сигнали за случващото се. Това ще го включите силно в седмия доклад. Това бяха трите минути, които исках да използвам. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря, госпожа Карел, имате думата. Три минути. Да, аз ще се опитам да побързам и е, някои от нещата, които засегна господин Ламберт, няма да ги повторя. Благодаря много, госпожо комисар, за това, че сте отново гост на нашата комисия. Имам въпрос. Е, в следния характер. Е, беше тук представител на Нидерландското председателство и посочи, че искат да тласнат напред е, темата урбанистично развитие, аз се интересувам дали паралелно с това председателство планирате подобни действия в комисията в подкрепа на тази теза. Разбира се, е, в хода на оценка на въздействието на доклада на госпожа Вестфал. Освен това, искам да задам един въпрос като докладчик на по многогодишната финансова рамка. Кохезионната политика се поставя под силен натиск. Започва се с средносрочното финансово планиране, което още веднъж трябва да преработим. Е, на практика кохезионната политика е, драстично е, се намалява като обем. Аз мисля, че парламентът в голямото си мнозинство ще бъде срещу подобни подходи. Обаче все пак искам да попитам какво е вашето становище по този въпрос, дали има дискусии в комисията, в нейните е, съответни ресори по този въпрос. И след това искам да попитам тъй като това е свързано с изпълнението на оперативните програми, незначителният опит свързан с бюрократичната тежест, е резултат, който беше посочен от групата на високо равнище за упростяване на законодателството. Какво можем да очакваме в тази връзка? Ще има ли скоро доклад по тази тема? Благодаря. Thank you, thank you very much. Благодаря ви, госпожа Томашич. Thank you. Although... Благодаря. Подходът е доста предизвикателен, но по места като че ли не срещаме достатъчно прилагане. Има различни изисквания за постигане на интегриран подход към териториалното развитие. Ма голямо объркване. Един от проблемите е това влияние отгоре надолу върху програмирането, което може да доведе до еднообразие на интервенциите, като не се вземат предвид конкретиките в отделните райони. В някои източноевропейски държави това национално въздействие всъщност се осложнява от лобиране, политически предпочитания – как могат да се разрешат тези противоречия. Благодаря. Thank you, Mr. Яковчич. Благодаря, господин Яковчич. Е Поздрав, госпожи повереници. Е, хтио бих отма на почетку. Бих искал да поздравя госпожа комисаря. Има много теми тук, които подлежат на дебат. Ще говоря по две. По време на миграционната криза sve europske е, буду budu dobro koordinirane, ali Където бяха засегнати различни континенти, много е важно да има координирани европейски политики. Един от е, стълбовете е регионалната политика. Трябва да видим какви са последствията от кризата или какви ще бъдат те. Имаме резултати, но трябва да се действа предпазливо и да се следи случващото се. Кризата няма да свърши утре. Ще има все повече мигранти. Още нещо, което искам да подчертая. Макрорегионалното сътрудничество е една от стратегиите и на парламента, и на комисията. Като докладчик за Адриотическо-юнийската стратегия, аз съм много удовлетворен от това. Има някои пречки обаче. А, няма достатъчно структура, няма достатъчно инвестиции и всички тези проблеми всъщност доведоха до идеята за нови стратегии. Зная, че няма средства, зная, че няма достатъчно силна законодателна база, но всъщност ние имаме достатъчно нормативни документи. Трябва обаче повече структури да се създават. Що се отнася до моят доклад за, стратег... Е, за юнийския регион, Пуля има 6 милиона граждани, Харватия 4, Словения 2 милиона, т.е. вижте колко различно са населени тези региони. Стратегията трябва да е добре координирана. Утре ще бъда в Рим. Ще говоря с италианското правителство. Не казвам, че това трябва да е структура в Европейския съюз или в комисията, но трябва да се говори за структурите. Иначе успех няма да постигнем. Благодаря, господин Омърже. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Позволете ми е, също да ви поднеса моите най-добри пожелания. В края на годината вие бяхте гост на нашата комисия. Бяхме провели тогава една много е, всеобхватна дискусия. Няма да се спирам отново на е, предмета на тази дискусия тогава. Сега сме в началото на 2016 година и мисля, че бихме могли да хвърлим един ретроспективен поглед към изминалата 2015 година, която по мое виждане беше изпълнена с много опасности за Европейския съюз. Това беше една изключително трудна година и това, което мога да кажа е, че 2016 така както започна, в никакъв случай няма да бъде изпълнена с надежда и съществува риск да а, видим а, доста случаи на отстъп от европейските проекти. Какво беше характерно за 2015 година? Гръцката криза. Ние показахме приноса на нашата регионална комисия към този въпрос, но това, което още веднъж искам да подчертая тук е, че различните планове за спасяване на Гърция, не знам а, дали са правилно а, наименовани, обаче това, което е сигурност е, че а, Отговорността на гръцкото правителство даде възможност да спасим Европа такава, каквато я познаваме до днес. Вторият елемент, е, който беше характерен за 2015 година е тероризмът. И тук е, също е, има различни решения, които бяха представени. Ние виждаме е, че тук е, има някои опасности за сърцето на европейския проект е, Шенген. Ние трябва да осъзнаем а, важността на този проблем, тъй като се издигат стени в Европа. И третия проблем е мигрантската криза. А, и тук ние също обсъждахме вчера с Нидерландското председателство тази тема. Е, смята се за важно да се използват инструментите на кохезионните е, фондове, да се участва в е, целите за интеграция на мигрантите, но във връзка с тази миграционна криза виждаме, че някои от държавите се отделят от основополагащите ценности на Европейския съюз. Аз мисля, че ние трябва да бъдем изключително внимателни, изключително бдителни по този въпрос, което ми дава възможност да направя връзка с кохезията с политиката на сближаване в регламента с посочени макроекономическите условия и изглежда, но аз не споделям това мнение, днес, е, за да се съживи европейския проект, не трябва да се е, превишава 3% структурен дефицит, дори 5% и е, бяха намерени всички средства, за да се спази това изискване, но в крайна сметка имаме още по-голяма трудност да намерим механизми, за да можем да направим така, че да се спазват европейските ценности, да се спазват основните права и е, определен брой е, държави да не продължат да поставят под въпрос е, тези права. И на мен ми се струва, че трябва да направим повече, защото европейския проект не е само 3% е, или 3% и половина структурен дефицит. Европейския проект е преди всичко неговите ценности ценности, европейските ценности, които се поставят под въпрос, така че ние можем да кажем, че има много голяма опасност. Последният ми коментар е свързан с резултатите. Да, има редица проблеми за постигане на тези резултати, обаче трябва да кажа, че това, което е Особена пречка за постигане на тези резултати са всички политики, европейски политики, които е, може би, е, които се прилагат и които е, наистина пречат за увеличаване на растежа и увеличаване на броя на работните места. И е, това са деструктуриращи ефекти на тези политики. Нека да си представим, какви е, ще бъдат последиците от прилагането на всички тези политики, ако нямаше регионалната политика. Така че ние трябва да излезем от е, това затворено мислене и трябва изцяло и е, открито да заявим, че регионалната политика дава възможност за постигане на целите, които ние споделяме е, в областта на инвестициите и развитието. Благодаря. Благодаря. Господин Ропе, имате думата за 3 минути. Благодаря, благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви, че днес сте тук. Всичко най-хубаво и се надявам плановете ви да станат факт тази година. Работни места – работни места и заетост в селските региони. Помислете за това колко хора се местят в градовете, в градските региони те се преместват, защото в селските райони няма места, няма, извинете, работни места, които да а, предоставят достатъчно доходи. Затова и хората след това отиват в държави, където заплащането е по-високо и социалните структури в градските райони са претоварени, транспортните системи са претоварени, а на стотина километра извън града все още има добра социална инфраструктура. Проблемът е, че няма работни места. Зная, че в програмния период 7-13 година националните власти бяха тези, които взимаха решения за прилагането на програми за инфраструктурни проекти, Изграждаха се пътища, транспортни връзки. Но що се отнася до разкриването на работни места, почти нищо не бе направено. Как бихте коментирали плановете да се подкрепи разкриването на работни места по региони? В момента работните места отиват или се съсредоточават в градовете, докато проекти, които са насочени към селските райони, не се финансират. Как ще подчертаем регионалния аспект? Благодаря, госпожа Демато. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисаря, че е тук отново сред нас. Видяхме това представяне, което направихте. В това представяне сте подходили много практично, много е, тематично. Новата програма, новия програмен период се характеризира с тематичния подход. Говорихте за повече средства, може би бъркам, но тук има две основни неща. Финансови средства, които съществуват сега и се надявам да продължат да съществуват след преразглеждането на многодишната финансова рамка, но и една среда, в която да могат тези небезизвестни 11 цели да бъдат приложени. Може да ни кажете как в различните страни не съществува среда за това. Обществените поръчки и административния капацитет са много болезнени моменти и те оказват въздействие върху конкретоспособността на МСП. Инструментът FC ще подейства ли като лостов инструмент и няма ли той просто да засили разделението между развитието на регионите и ще бъде ли достатъчно атрактивен е на недостатъчно добре развит. Връзката между ЕФСИ и политиката по сближаване присъства ли? Аз не виждам как трудно може да се реализира такава синергия. По другите инструменти, голямото използване на тези инструменти, както предвижда новата програма, устойчиво ли е, имайки предвид обучението, което е необходимо за административните, регионални и местни органи на властта. Много често всички тези хора, които работят там, се объркват от тези инструменти и казват, че не са достатъчно рентабилни. В съобщението говорите за работни места и растеж. Може би фокусът, не го казвам само на вас, но и на колегите, трябва да бъде върху темата качествени работни места и устойчив растеж. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа комисаря, която ще отговори на първия кръг въпроси и след това ще продължим с въпроси отново. Заповядайте, госпожо комисар. Благодаря ви. Благодаря на всички за коментарите и въпросите, които ми зададоха. Най-напред, в отговор на господин Фан Нистел Рой, да, наистина в това съобщение слагаме акцента на фондовете и техният принос към политическите приоритети на комисията, планът ни за инвестиции и стратегията. А що се отнася до лимитите, които са предвидени до 2023 година като постъпления от държавите членки. Що се отнася до това, наистина се прав. Важно е да кажем, че това е 100% отговорност на самите държави членки, що се отнася до тяхното изпълнение. Но Европейската комисия на свой ред е, трябва да предоставя насоки, препоръки и прочие. За това, както ви казах, заедно с господин заместник председателят Катайнен, приготвяме насоки и съвети за прилагане на стратегията на комисията Юнкер, защото много държави и членки все още не знаят как да комбинират финансиране от различни източници за някои важни от стратегическа гледна точка проекти. Разбира се, че това е отговорност на националните държави, членки и на регионите, но и Брюксел носи отговорност за съвети, за насоки. Също така, съветваме и за това как може да се финансира да се финансират програми и проекти в Европа 2020 изготвяме специфични препоръки по държави в търсене именно на най-добрите резултати и в центъра на нашето внимание по време на преговорите винаги е адаптирането, защото именно това искаме от държавите членки да адаптират и да нагаждат подхода си към препоръките по държави, които ние им отправяме. За госпожа, на госпожа Крел, благодаря ви за въпроса за програмата Урбан. Миналата седмица проведохме първото си заседание, пред съвместна среща с холандското председателство. Те ни поблагодариха именно за тази идея, за тази среща, извинете, защото програмата Урбан е сред тяхните, техните приоритети. Може би в началото на юни или даже Края на май всички държави членки, евентуално за всички държави членки ще се произнесат за така наречената Амстердамска програма по проекта Урбан. За първи път казвам всички държави членки си дават сметка за необходимостта от следването на програмата Урбан. За момента това бе предоставено на критерият на държавите членки като субсидиарна отговорност. Освен това за първи път направо 15 милиарда евро ще бъдат направо пряко освоени от регионите и градовете. Това е предимство, но и голяма отговорност, защото за първи път пряко ще бъдат управлявани, както казах, тези средства и пряко ще имат възможност да бъдат използвани за в отговор на конкретни искания на нуждите на хората, на гражданите. Имаме и други иновативни решения по програмата Урбан и може би през следващата ни среща през пролета ще мога вече да ви се отчета за първите постигнати резултати. По опростяване имаме начертан план. Аз Разчитам на всички вас за участие и за идеи относно това дали трябва да се произнесем при прегледа, при междинния преглед на многогодишната финансова рамка или да изчакаме да приключи и да говорим за упростяване при приемането на следващата. Всички сме наясно с това, че някои държави членки налагат условия и други ограничения, които не фигурират в европейските правила, така че се получава натрупване на административни изисквания през пролета, както казах, ще започнем работа по упростяване. Що се отнася до прегледа на многодишната финансова рамка, службите на комисията започнаха вече предварителната, подготвителната работа, но за момента е рано. Рано е да ви се отчета по въпроса. До края на 2016 година ще излезем с оценка за действието и за постигнатото от е, МВФ както и за последните макроекономически проекти, е, по които работим. Освен това, прегледът на МФФ е, ще се придружава и от законодателни предложения, които в момента се разработват. До пролета, както ви казвам, ще проведе комисията ще проведе консултации с държавите членки за това как вървят програмите по економически, постигнен економически ръст и разкриване на нови работни места. Новият бюджет също така, така както смятаме, че трябва да бъде изграден, ще ни даде възможност да предприемем специфични мерки за повишаване на ефективността, на резултатността, както и да измерваме тази ефикасност, до каква степен е резултат на освояването на финансовите средства, предвидени в, е, М... в МВФ. Комисията възнамерява да постави това сред главните си приоритети, защото ефикасното разкозване на средствата е важно за държавите членки, за Европейския парламент, за Сметната палата и за всички останали ангажирани в планирането и разходване на европейски средства. Госпожо Томашек, казахте, че има много трудности много препятствия. Нека сега да сме честни и да признаем, че политическите планти нечесто се осъзнават от държавите членки. Имаме нова е, регулаторна е, рамка, нова информационна компютърна програма, която вече е действаща в много държави и членки. И именно това трябва да повтаряме до втръсване, ако се налага, че регионалната политика не е свързана само с политически приоритети, а и с реални необходимости. Европейските разпоредби са единствено валидните при взимане на решения в областта на регионалната политика. Благодаря за това и че повдигнахте въпроса за миграцията. Миграционните потоки са, потоци са сред най-важните приоритети на днешния ден и са свързани с солидарността. През септември месец ясно подчертахме, че и политиката по сближаване трябва да способства за разрешаването на миграционната криза. Аз тогава именно изпратих писмо до министрите, които разходват европейски фондове, за да ги стимулирам да ползват фондове от портфейлите си за разрешаване на миграционния проблем. В някои държави членки това бе вече случаят и преди. Мога да ви цитирам случаи от Берлин и от голям Берлин, така да се каже, берлинска голяма община, където се използват средства от тези фондове за благоустрояване на емигранти за други държави членки обаче това е съвсем ново. Само за, за момента само Италия е поискала препрограмиране на 220 милиона евро от програмите 2007-2013, за да могат те да бъдат пренасочени към спасителни, патрулиращи операции е, в е, териториалните им води, както и за настаняване. За момента приготвяме насоки за това, кои действия са, подлежат на този процес на пренастройване и пренасочване на парични потоци. Тези именно препоръки ще помогнат на тези администратори и национални служители, които работят по прехвърлянето на фондове от едно бюджетно перо към друго. Гърция и Кипър също поискаха препрограмиране и сега ще се заемем с тяхното искане за 1 милион евро препрограмирани средства за миграционни потоци в Германия, например, провинция, федерална провинция Бранденбург е първият регион, получил средства от Европейската инвестиционна банка, средства под формата на заем за преодоляване именно на въздействието на миграционната криза. Бранденбургск гръцките власти подписаха споразумение с Европейската инвестиционна банка и 1 е милион и 200 120 милиона евро, извинете, ще бъдат отпуснати под формата на заем, както ви казах, за различни мерки на територията на въпросната федерална провинция. Както казах, и е, фонда, регионалния фонд за развитие също се явява източник на финансиране, но не е единствен и Европейската инвестиционна банка, както виждам от последния пример, се явява средство за разрешаване на жилищния проблем, например, и настаняването на беженците. Господин Яковличич, малко по-надълго се разпрострях за емигрантите, но това наистина е важен въпрос. Сега за макрорегионалната стратегия. Как си сътрудничат държавите? Това е следващият въпрос. Скоро време ще бъда в Добровник на годишният форум по тези въпроси. Очаквам там дебата да бъде интересен. Благодаря ви, господин омържи. Хубаво е човек да чуе толкова оптимистични прогнози в по-скоро песимистичния свят, който ни заобикаля. Споменахте гръцката криза. не чак толкова отдавна <laughs> нямаше почти светлина в тунела относно бъдещето на тази е, страна, но благодарение на европейски на европейски фондове и европейско финансиране успяхме да изправим тази страна на крака не разбира се и без съответната промяна в законодателството, за да стане това възможно. И сега съответно е още по-важно да контролираме и във всеки един момент да държим сметка за това как гръцката страна освоява отредените и средства и да ни се отчита регулярно за използването на структурни фондове. Разбира се, това се отнася е, не само за Гърция и за всички останали държави членки. Всеки трябва да се очита за това как разходва структурните фондове. Знаете, че след 2016 година комисията възнамерява да публикува годишен доклад за ключовите е, изводи от анализа си по разходване на структурни фондове във всяка една държава членка. Споменахме миграцията, но нека само да очучня, че аз говоря за бежанската политика само от гледна точка на, моето, на моя портфейл, на регионалната политика. Разбира се, синергизмът не се изчерпва само с това особено когато е преодоляна първата фаза на извънредно положение и преминаваме към следващите, а именно приобщаване, социално включване на емигрантите в тъканта на нашето общество. Това е, е, сред приоритетите на холандското председателство. Осъзнават съществуването на, тези, на този проблем и желаят да работят по него. Предвидена е среща на 28-те министри за обсъждане на проблемите, които се срещат на челната фронтова линия, ако мога така да се изразя. Европейските ценности са заложени тук на карта и предизвикателствата, пред които сме изправени, не бива да ни накарат да забравим за тези ценности. Мерките, възприяти от комисията, целяха именно това да внушат на държавите членки, че трябва да намерят начина да се справят с кризата, без това да ги доведе до прекомерен бюджетен дефицит. Колегата Московици е именно много ангажиран с тази борба, с тази просветна кампания и аз му помагам, защото бюджетният дефицит и прекомерното му нарастване е голям проблем за много държави и членки. В някои случаи, разбира се, няма нужда от налагане на санкции, защото просто не са изпаднали в бюджетния дефицит, така както той е дефиниран в изискванията на комисията, но пък други са в тази категория, имам предвид Париж. Парижкият регион. Сега, за разкриването на работни места за трудовата заетост. Сега бих искала да поговоря на румънски în legătură cu locurile de muncă din uh, mediul Що се отнася до е, трудовата заетост, както ви казах, в е, селските региони. Тук въпросът е много важен. Какво работят там хората? както и миграцията от селските към градските региони. В нашето законодателство градовете заемат централна роля и се смята, че именно там се ражда прогреса. Сега, следва да се замислим много сериозно за това как се отразява всичко това на селската политика пък. Аз неколкократно съм обсъждала с комисаря по селско стопанство, с комисар Хоган тези въпроси. Всички сме наясно, че земеделската политика не означава само субсидии за производителите, означава и разкриване на работни места. Защото в противен случай може нашата европейска география да се превърне в 2-3 града и едно пусто поле. Така че трябва да се създават работни места на регионално равнище. През следващите 7 години всички региони ще имат възможността да си подредят по важност приоритетите за периода. От тук и важността за едно разумно финансиране на работата на малките и средни предприятия, които оперират във въпросните региони. Това може да се, финансиране може да се постигне чрез нашите програми, както и чрез съответните европейски финансови инструменти. Нека да припомним, че малките и средни предприятия, които, са, които оперират в най-необлагодетелстваните региони и където има най-много безработица, именно там трябва да подкрепяме създаването на малки и средни предприятия, тъй като ще генерират растеж. Разговарях, както ви казах, с комисар Хоган и той ме увери, че работи по достъпа до широко лентов интернет в селските региони и се надяваме, че това ще се случи до края но, на нашия мандат. В държавата, в която аз най-добре познавам, когато поставих този въпрос, бях остро разкритикувана, защото се оказва, че има селски региони, където няма нито, нито една от тези основни услуги. Не се предоставя никоя от тях. Е, най-важното за малките и средни предприятия се оказва достъпа до интернет, особено в 21 век. Това е един от начините за свързване на селските и градските региони. Това не е лукс, това е първа потребност. Една от моите лични цели е да работя за създаването на работни места навсякъде, във всички региони и в всички части на тези региони, селските и градските. Това бе и един от основните аспекти, по които работихме при създаването на оперативните програми и партньорските споразумения. Благодаря ви, госпожо Амато. Благодаря ви за въпроса и искам да ви кажа, че наистина права сте. Има големи разлики между държавите членки. Целта на регионалната политика е да намали, да свие колкото се може тези различия. Тази година аз обърнах особено внимание на Южна Италия. Два пъти бях в така нареченото Медзоджорно, италианския юг. До съвсем неодавна там бе изключително трудно в Сицилия и в Кампания особено бе изключително трудно да се работи по която и да било от нашите оперативни програми. А сега можем да се поздравим с приключването на големи инфраструктурни проекти. Надяваме се, че до края на мандата ще може да се пътува с влак от Бари до Неапол. И след това ще тръгнем вече към разрешаването на един друг проблем за уравновесяване на несходствата между севера и юга в Италия по-конкретно. По повод сега за административния капацитет. Това е голямата липса, това е голямата болка в много региони. Особено е важно да подчертаем, че понякога даже по-важно от парите се оказва административния капацитет. По повод сега на финансовите инструменти, аз съм прагматично настроена. Предлагам да удвоим ползването на финансови инструменти. Според нашите изчисления ни трябва 20 милиарда 20 милиарда. Аз и заместник председател на комисията Катайнен се надяваме, че ще успеем да намерим тази двойно по-голяма сума. Тези финансови инструменти наистина могат да имат изключително положително влияние върху фирмите, които оперират, да намалят тяхната зависимост от външни фактори. Разбира се, парите не разрешават всичко la funcționarea programelor. Să... И освен това, не бива парите да бъдат единствената альтернатива. Има и други инструменти в програмите, които могат да дадат желания резултат. Следователно, трябва ясно да обозначим къде са най-полезни средствата. И сега по повод на Италия, както вече всъщност Казах, уверявам ви, че ще продължим да се интересуваме, да се вълнуваме от съдбите на този регион. Целта ни е наистина да намалим разликите между регионите. Това е всъщност и самата сърцевина и изконната цел на регионалната политика да няма или поне много малки разлики между регионите. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси, поне на първия кръг от тях. Благодаря. Това беше коментар по първите въпроси. Десет човека са се записали за други въпроси. Имайки предвид времето, моля по една минута. Господин Ван Милтенбург. You, uh, uh, well, first, first all, uh... Благодаря, госпожо комисар. Uh, добре дошла. Всичко най-хубаво за едната година. Годината ще бъде напрегната. Ще се съсредоточим върху растеж, работни места и устойчивост. Съжалявам, че в началото на тази година ще бъдем критични. Това трябва да е една оценка на преговорите между заинтересованите страни. Партньорски споразумения трябваше да се обсъдят и оперативни, оперативни програми. Аз очаквах качествен анализ на всички споразумения за партньорство. Какво имаме тук? Едно резюме на цифри, добри намерения, амбиции, но няма качествен анализ. Повече количество, повече данни, а не качество. Много жалко. Все едно Европейската комисия трябва просто да извърши това упражнение, тъй като регламента изисква от нея и не разглеждате това като едно начинание, което да помогне на процеса, процеса на партньорските споразумения и други. Какъв е смисъла от това съобщение? Както каза Ламберт Ван Ниселрой, няма връзка с специалните препоръки по държави, няма конкретна информация за отделните страни. Това е една пропусната възможност. Смятате ли, че ще е реалистично Европейската комисия да го направи? Възможно ли е да ни направите един работен документ, който да допълва работата, която вече е свършена, записана тук? Количествен анализ и да допълните с един качествен оценка на процеса. Може ли да дадете допълнителна информация? за да се направи първа оценка, не базата на цифри, а на качеството. Благодаря. Thank you very much. I'm sorry I... Много благодаря. Много ви моля, колеги, по-кратки бъдете. Господин Благодаря, госпожо председател. Аз също Искам да пожелая на вас, госпожо комисар, много успех в 2016 година, а останалото идва от само себе си, когато има здраве успех. Сега съвсем конкретно ще се спра на Гърция, на проектите през програмния период 2007-2013 година. Ще се спра на тези 181 проекта, които бяха изпълнени или подлежат още на изпълнение. Три конкретни въпроса имам и ви моля да ми дадете толкова конкретни отговори, колкото конкретни са и въпросите ми. Първо, кои от тези проекти се разглеждат като абсолютно приоритетни? Това 16-те проекта е, е, ли са, които са квалифицирани ето иск или има други? Втори въпрос. Какви конкретни допълнителни, и това е важно при този въпрос, какви е, конкретни допълнителни мерки е, предвижда комисията за успешното изпълнение на тези проекти? И а, един допълнителен въпрос тук, как оценявате работата на поддържащите служби, support services, Гърция проявява ли достатъчна воля за сътрудничество? Има ли също доклади за дейността на тези поддържащи служби. И е, трето, въпроса за съфинансирането при по-нататъчното е, изпълнение на тези проекти и как се разглежда. Благодаря. Мистер Новаков. Благодаря, господин Новаков. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, че сте тук. Благодаря, че обсъждаме най-новото по регионалната политика в Европейския съюз. Интересуваме реформата на структурните програми, като целта, доколкото разбирам, е по-бързо постигане на отделните препоръки по държави и заделяне на бюджет през 2020 година от 134 милиона евро. Въпросите ми са свързани с тази програма. Как ще направите така, че няма, да няма застъпване с настоящите оперативни програми, чиято цел е повишаване на административния капацитет и доброто управление? Предложението, и тук цитирам, иска да предложи експертни познания по места, които се търсят от държавите членки. Смятате ли, че те ще се възползват от тези предложения? Няма ли да е по-лесно да се оптимизира техническото, техническата помощ, а не да се създава нов инструмент? Що се отнася до реформите? Държавите членки имат воля, трябва да имат воля за реформи, а не да ги съветваме. Ние им даваме съвети с тези конкретни препоръки по държави, но в крайна сметка нужно е прилагането. Какви са очакваните резултати от предложената програма. И накрая програмата трябва да продължи 4 години. Сериозни реформи, например в образованието, не могат да се очакват за 4 години. Как ще направите така, че тези реформи да продължат след края на самата програма? Благодаря. Благодаря, госпожа Адинолфи. Заповядайте, моля, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисарката за честите срещи. Политиката по сближаване много често има лоша репутация. И много често даваме примери за измами или недобро използване на средствата от нея движението 5 звезди смята, че прилагането на тази политика е проблема, а не самата политика. Например, има много често проблеми, свързани с контролните органи по прилагането. Трябва да има повече сътрудничество между отделните териториални нива, както и вашите услуги, особено, що се отнася до административния капацитет. Госпожо комисар, може ли да ни дадете информация за позицията на Европейската комисия, що се отнася до бъдещото преразглеждане на годишната финансова рамка и по-специално първа глава Б, и ако е възможно да ни дадете някаква предварителна информация за новата информация след 20-та година? От наша страна мога да ви гарантирам, че всички идеи, които ни предложихте днес, ще бъдат взети предвид и ние ще дадем свои идеи. И нещо накрая що се отнася до Бари и Неапол. Много се надявам да може бързо да се стигне и до Палермо или до Пескара от Неапол, без да прекарва човек часове. Благодаря госпожа Вестфал. Не искам да задам въпрос, искам само да насоча вниманието към това, че е, планът за действие в сферата на обранизма не ни очудва. Вие отговорихте на въпросите, госпожо Крецо, но все пак искам да кажа следното. С радост научих, че е, това че е имало първа работна среща между председателството на съвета и комисията. Ние приемаме този доклад е, както тук, така и в пленарна зала. Защо? Защото е, това е доклад, който е в центъра на регионалната политика и развитието на държавите членки. Повярвайте ми, че аз е, тук виждам известни деформации. Искам да посоча, че в доклада винаги се говори за функционални пространства. Ние никога обаче не сме имали желание да има противопоставяне между селски и градски райони. Искаме те да си сътрудничат и е, поне при мен се създава впечатлението, че се прави отново опит малко да се прави разграничение и това е може би най-лошото, което може да се направи. Всъщност ние по отношение на градовете трябва да постигнем резултати съответни на Амстердамския пакт, обаче 20 години да се чака за градско развитие, аз мисля, че няма смисъл, така че с голямо мнозинство приемаме този доклад. Minutes, please. Госпожа Лорд за една минута. Um, Благодаря. Исках е, да спомена очакваните резултати и включването на развитието на МСП, като по-специално исках да спомена тези 400 хиляди социални предприятия, които трябва да бъдат подпомогнати. Много се радвам на тази идея. Социалните предприятия, според мен, могат да играят много важна роля за това марганизираните общности да бъдат приобщени в едно бъдеще, което да е по-устойчиво. Там водещото не е печалбата, а те работят в полза на обществото. Аз над 30 години работя в тази сфера и знам колко е полезно а, да се получи европейска помощ, така както е ставало в миналото. Исках само да кажа, че беше трудно да се защитят социалните предприятия. Вие сега го казахте ясно, така че предполагам, че ще бъде по-лесно. Иска ми се да има подобряване на администрацията, за да има равни условия за социалните предприятия. Те много често не разполагат с административната структура, с която разпил, разполагат големите корпорации. Аз съм единственият депутат, чийто офис е... Има, извинете, офис и в а, Къмбрия, където бяха големите наводнения преди коледа. Те бяха около коледа, след това в нова година имахме такива. За това ще е много важно за такива общности като моята да се възползват от Фонда за регионално развитие, за да се възстановят. Особено ако британското правителство не кандидатства за финансиране. Благодаря. Господин Чезък има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, вие всъщност участие отговорихте на въпроса ми, за това ще бъда клатът. Реформата на кохезионната политика беше прията с много голямо закъснение, което оказа въздействие върху възможните инвестиции и програми за изпълнение. Като цяло, трябва да бъдат постигнати по-добри резултати за регионите, трябва да се регистрира там добавена стойност и искам да попитам в какъв етап са оперативните програми, имам предвид етап на изпълнение и е, как ги изпълняват държавите членки. Освен това, искам да попитам още нещо. Е, настоящите забавения, закъснения могат ли да означават, че в настоящата фаза на програмо планиране страните не могат да освояват средства от тези фондове? И честита нова година, госпожа е, президент. Бунвенит, домна комисар, și la mulți ani. Now, shortly... Сега съвсем накратко, как оценявате прилагането на инструмента за свързане на Европа? Парите все още са в националните пакети, но това ще бъде само за година. Как работят те и правите ли обща оценка с Генерална дирекция транспорт и след това административния капацитет, любимата ми тема. Какви са първите заключения след прилагането на пилотните проекти, стартирани от новите генерални дирекции? И смятате ли, че можем да се възползваме от възможността за подобряване на административния капацитет? Благодаря. Thank you. Thank you for the short question. Благодаря за краткия въпрос господин Монскур. Е За една минута. Мадам на комисар, dans ce vent de pessimisme... Госпожо комисар, е, този песимизъм, който е обзел от известно време европейските институции, аз искам да ви пожелая много кораж и много издържливост. Вие отговаряте за политиката на структурните фондове и политиката на сближаване. Знаете колко голяма е ролята на тези политики в развитието на нашите територии, най-вече в отдалечените райони и държави. Също така знам, че вие изразихте воля в е, вашето съобщение да преследвате ясни цели – и това, което искам да посоча е, че не трябва да се забравя, че е, първата цел, основната цел на е, избирателите е да е, се на нас е, е, като избраници, е, като депутати е да осигурим добър живот в нашите региони, да променим живота на хората. И ако не постигнем това, тази политика едва ли би позволила на нашата територия да се постигне това. Така че аз е, бих казал в е, случая браво и е, всъщност това е и което желаем за нашите територии. Благодаря ви за направеното до сега и ви пожелавам много смелост в бъдеще. Много благодаря, госпожа Джофрида, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла отново, госпожо комисар. Много ви благодарим за всички усилия, които извършихте през изминалата година, една година, която започва а, сега с това съобщение. Що се отнася до мен, виждам, че сте посетили много региони, особено тези, които са в трудна ситуация. Това е голям стимул, който сте дали на района, но най-слабата брънка е свързана с административния капацитет. И това всъщност пречи на ефикасността. Другите средства за администрация, според мен, не са единствения отговор. Не, смятам, че по нормален ред трябва да се действа. Ясно е, че когато има извънредни обстоятелства, имаме адхок сили, но за целия период са необходими нормални средства, защото много често експост одита идва след няколко години и той не е достатъчен. Е, много често хвърля в паника администрацията, която може би извършила много грешки. Сметната палата през 2014 година ни го каза, когато, ни го, когато направи оценка на Кохезионния фонд. Превърнаха се всички едва ли не в заподозрени. Трябва да се види всъщност какви са разходите и какъв е резултата от тези разходи, т.е. фондовете създали ли са работни места и заетост. Искам да задам един въпрос и да разбера дали се притеснявате и вие от факта, че кохезионната политика може да бъде отслабена, тъй като геополитическите елементи се променят, особено имайки предвид случващото се сега. И накрая последния ми въпрос. Съобщението говорите за конкретни средства, които са свързани с островите и сега не говорим, разбира се, за данъчните убежища, говорим за островите, които са в някакво необлагодетелствено положение. Какво може да кажете за тези отделни средства, тъй като ще се говори и на пленарното заседание за тях? Благодаря. Последния въпрос, господин Хетман. Да, наистина съвсем накратко. Благодаря. Е, е, е, Госпожо комисар, съвсем накратко. Вие анализирахте настоящите възможности за създаване на по-големи синернийни ефекти с фондова за развитие, социалния фонд и така нататък. Става дума за ефективност на кохезионната политика и е, мога да изразя убеденост, че тук може да се направи много повече. Когато бъде проведен този текущ анализ, мога само да ви окоръжа е, насочвайки поглед към кросфайнансинг инструмента, тук може да се постигне по-голям синергиен ефект при структурните фондове. Благодаря. Както винаги ни изтече времето. Давам думата на госпожа комисаря, като очаквам отговор на всички въпроси. Thank you. Thank you very much. Uh, Много благодаря. Мистер Ван Милта. Господин Ван Милтенбург. Не съм съгласна с вас, съжалявам. Не смятам, че не е полезна презентацията, която направих. Над 450 милиарда, споменах в самото начало. Структурните фондове са много важни за разкриване на работни места Тук в съобщението на комисията обясняваме какво са обещали държавите членки като средства до края на 2023 година. За първи път Европейската комисия може да каже предварително не само къде ще отидат средствата, но и какви са очакваните резултати. Така може да имаме един прозрачен дебат, за да стане ясно как се използват средствата, какво плащаме с а, тези средства. Не знам дали знаете, има едно приложение с фишове по държави. Там се дава и количествена и качествена информация за средствата по държави. Така или иначе, стартирахме в комисията едно проучване за качеството на тези програми. И тази година ще успея да ви докладвам и по тези въпроси. След това следващият оратор. За Гърция. As you know, I was here and I explained... Както знаете, бях тук и казах, че при извънредни обстоятелства се приемат извънредни мерки. Благодаря на Европейския парламент, че го направи. Няма извинение за гръцките власти да не приложат тези извънредни мерки. Нека да кажа какво приехме. Задължихме гръцките органи на властта да заделят конкретни средства, допълнителни средства за 2007-2013 и тези средства да отидат само за основни плащания към бенефициери, и за оперативните програми. В пресата се говореше, че тези средства могат да отидат за пенсии и за други цели. Гръцките власти това лято приеха едно министерско решение, с което гарантират, че тези средства ще отидат само за това и за през 2007 и през 2013 и програмния период дори чак до 20-та година. Гръцките власти трябва да изпращат редовно информация за плащанията, които са направили към бенефициери по европейски програми. За структурните фондове в Гърция ще включим информация, когато говорим за изпълнението на тези програми в отделните държави членки. Всяка година излизаме с такъв доклад за всяка държава членка, годишен доклад за прилагането и там се залагат основните цифри. В Гърция има голямо освояване на средствата по тези програми. 99% близо. 91 мисля, но 91 и 1, ако не се лъжа, като 88% е средната стойност за освояването в Европейския съюз. Това дава възможност на Гърция да разреши острите проблеми с ликвидността, които те срещнаха през лятото и да стартират инвестиции в реалната економика. Говорихте, че някои програми и проекти в момента са в доста рисково положение. Ние постоянно сме в контакт с тях. Тези, които са под най-голяма заплаха, са, доколкото зная, проекта Досолон и управлението на отпадъците в Пелопонес. Това е голям проблем, тъй като за трети път Гърция е изправена пред съда точно за управлението на отпадъците. Мога да говоря подробно по тези проекти. В Комисията по бюджетен контрол се говори за тези 186 проекта. Можем да работим с Европейски парламент, с гръцките органи на властта, за да видим как да предоставим повече помощ. Но що се отнася до законодателната дейност, мисля, че сме си свършили работата и сега всичко е в ръцете на отделните държави членки. През последния период е, с гърците говорихме повече за бежанците, тъй като там има големи проблеми с е, бежанската вълна. Говорих с е, управители на региони, исках да се подобрят условията за бежанците. Както знаете, на остров Лесбос Имаше само двама лекари преди да почне тази вълна, а сега пристигат а, хиляди. Така че опитваме се да помогнем на Гърция и от тази гледна точка. Господин Новаков. Да, има такава подпомагаща служба за нови услуги. Тя дава възможност държавите членки да проведат основни структурни реформи отвъд и над тези в структурните фондове. Не става дума само за структурната администрация или администрация в структурните фондове. Някой може да има нужда от реформа на съдебната система, примерно. С самите държави членки установяваме къде са нужни усилия. Но трябва да ви кажа, че аз и моите служби ще продължим да оказваме помощ на държавите членки, за да използват оптимално тези средства посредством специализираното звено. Знаете, че имаме специализирано звено за този период е, от 7 до 13 година. Прави се анализ. Председателят Юнкер се среща с някои министър-председатели на срещите на съвета. Мисля, че с министър-председателя на България се е срещал. И тъй като последната година много бързо започнахме да прилагаме средствата поради това специализирано звено, поради пътните карти и всичко останало, с което се разбрахме, за което се разбрахме с тези 8 държави, сега решихме да продължим да работим така и смятам, че това са добри новини за всички държави членки и а, те ще могат да прилагат новия прилам, пр, програмен период. Мистер, мисис. А... Сега, госпожо Адинолфи, за вашия въпрос, координирането е наистина много важно координиране на различните равнища, национално и регионално, що се отнася до административният им капацитет. Административният капацитет е в центъра на нашето внимание. Работим за неговото усъвършенстване, както каза всъщност господин Ноаков. Новаков това е сред нашите приоритети. Имаме примери за това как може наистина това да се постигне в най-бавно развиващите се региони. Именно това е причината за техният забавен ръст. Затова анализираме положението на административния капацитет и неговата ефикасност в различни региони. Например, в Южна Италия от дълго време се ползват от тези фондове, но в някои други региони е очевидно как освояването на средства не винаги е на желаното равнище или поне не дава желаният резултат. В отговор на Констанца да кажа, че сме в началото на този процес на анализ и оценка и се надяваме, че ще ни помогнете за това как най-добре да направим междинния преглед на МВФ. Също си сътрудничам и с други парламентарни комисии, имам предвид комисията по бюджет. Те обаче гледат на нещата от друга призма. През друга призма. Затова наистина трябва да е, обсъждаме с много участници, да водим диалог на няколко ръце. По повод сега на така наречената програма Урбан за градските е, райони. Вече проведохме дебат в пленарна е, зала и сега по повод на предстоящата в Кито Еквадор конференция по този въпрос, смятам, че бихме могли да извадим на бял свят и други малко позабравени партньори в тази област, като например Обединените нации. Всички региони са многопластови, имат и градски и селски е, региони. Следователно тук не става дума за антагонизъм, а за сътрудничество и както очертава в приоритетите си холандското председателство, ще се работи по синергизъм между градски и селски региони, а и малки и големи региони, за да не се превърнем само в континент на столиците. Всичко това е застъпено в програмата Урбан и то защото 70% от европейското население живее в градове. Госпожо Уорто, отново се обръщам към вас да ви кажа, че съм много доволна от препратката към малките и средни предприятия. Наистина е сред най-амбициозните ни проекти е да подпомогнем разрастването на малките и средни предприятия и по-специално на нововъзникващите такива. Що се отнася сега за наводненията в Къмбрия, в Обединеното кралство, има възможност за освяване на средства от фонда Солидарност. За момента не сме получили, поне Европейската комисия не е получила никакво искане от британските власти за помощ на пострадалите от наводнението. Само сме изразили съпричастие и солидарност към пострадалите, но ако а, а, а, има желаещи, имат 12 седмици срок да подадат искане. Жалко е наистина, че има срок за 9, от 12 седмици. Това е математическо изчисление и може да се използват тези проценти, които сме изчислили, че се полагат в резултат от наводнение. Може би има политически причини, поради които правителството на Обединеното кралство не иска европейска то помощ. Би било жалко. Но, за съжаление, правилата са такива. Централното правителство трябва да подаде заявка не на, други регионални власти. Господин Чесък, за закъсненията за закъсненията за тях мога да кажа, че те се дължат до голяма степен на късното стартиране на новият регламенторен или работен период, така да се каже, на комисията. Започнахме късно работа и за това се натрупва закъснение. Освен това, не всички държави членки ни подават на време и информация за контролните си и мониторингови процедури. Съществуват такива институции, но не можем да им превеждаме средства за новият програмен период, докато не получим желаната информация за тяхната оперативност като контролни органи. Надяваме се, че ще се извадят полуки от предходния програмен период, който също закъсня и стана ясно колко трудно след това се оказва да наваксаш натрупаното закъснение. Не знаем сегашното закъснение до кога ще се проточи, но държавите членки трябва на свой ред да се забързат и да се спрят колко се може по-бързо с компютърните си проблеми или от каквото и да било друго естество. Трябва обаче колко се може по-бързо до да приключим програмния период 2007 и 2013 година, за да може да започнем следващия и освояването на средства по него. Така че тази сегашната година е ключова, тъй като приключваме един програмен период и започваме нов ще ни се наложи да поработим двойно, но си ще си заслужава усилието. Господин Бощинаро го няма, така че няма защо да му отговарям на въпроса за административния капацитет отговорих. Господин Маскур, по вашият въпрос наистина мога да ви уверя, че много ни вълнуват близки са на сърцето ни най-отдалечените региони. Има приета стратегия по тях. Поздравявам ви! с постигнатото. Знам, че следващата седмица в Страсбург е предвидена среща между комисия и парламент, отново в същия състав, по въпросите на най-отдалечените региони. И там именно ще решим какво по-конкретно можем да направим за подпомагане на тези региони, които и без това са отдалечени и по-уязвими, следователно в много по-голяма степен от всички останали. Госпожо Джофреда, пак повтарям казаното и по друг повод, че трябва да си извлечем поуки от предходни програмни периоди и да ги интернализираме, да се каже, така да се каже, за следващия 2014 насетне. За синергизмите това е особено важно, тъй като те ще продължат жизнения си цикъл и след 2020 година. Специфичните, специфичния начин на действие и стратегията за най-удалечените е, региони тази стратегия е едно. Имаме обаче и нова стратегия, която се ражда за островните региони, за островите като такива. Изи... Трябва ни, с други думи, ново законодателство. И в това ново законодателство трябва ясно да се уточни какви са възможностите за комбиниране на финансиране. В моята държава, например, имаме много опит в освояването на европейски средства от различни фондове. За съжаление, обаче, именно социалния фонд се оказа на недостатъчна висота. Не можахме, благодарение на него, да привлечем достатъчно лекари в определен вид болници, в, в, в болници в определен вид региони. Разбира се, прав сте с миграционната и беженска криза това отново излезе на дневен ред. В областта на инвестициите надявам се, че до края на месеца ще сме готови с препоръките за тези административни органи в държавите членки, които оперират с фондове и управляват потока. Например, Словения може да бъде пример в този смисъл. Ако те финансират единствено и само от един фонд, биха изчерпали всъщност всичкото предвидено финансиране от него за целия програмен период, ако го използват за управляване на бежанската криза, става дума. Така че именно там в Словения опитват в момента нови механизми за комбинирано финансиране по този въпрос. Казах края на месеца, че се очаква излизането на препоръките. Веднага след като това се случи, ще ви уведомим. Благодаря ви отново за добрите благопожелания, и аз отправям такива към вас. Надявам се, че през тази година ще си сътрудничим. Тази година открива един важен период в нашата съвместна работа. Е, господин Ванистеоров, Теоров, Току-що ни раздадоха тази диплянка. Имам 6 диплянки. И въпросът ми сега е какво се случва точно. Цялата информация, е съсредоточена в един определен вид брошура и трябва да четем една брошура, ако искаме да разберем нещо конкретно по един въпрос или ще има смесена информация. Благодаря. Благодаря, госпожа комисаря. Не знам точно за какво става дума, за кои брошури, кои диплянки говорите. Uh, да, да, тези диплянки са наши. Това е използването на структурните форми за работа по приоритетите на комисията. On... Да, ще се получим от този метод на работа. Има диплянки, както виждате, за транспорта, за вътрешния пазар, защото нашите структурни е, фондове, това го знаете вие по-добре от, самия, от самата мен, структурните фондове се използват за много неща, така че за това има много диплянки. Благодаря. Благодаря, каза госпожа председателката. И аз смятам, че тази информация е добре подредена и показва в контекста всъщност на целия дебат колко е важна политиката по сближаване. Ясно е, че политиката по сближаване участва в работата на всяка една от законодателните области на действие на комисията. Благодаря ви, госпожо комисар. Желаем ви успешна година и надяваме се отново да се срещнем скоро, през пролета. Продължаваме след кратка пауза. We can continue now with the, yes, with the, our next point uh, in the... Следващата ни точка в uh, дневния ред е положението в Средиземноморският басейн и необходимостта от холистичен подход към миграцията. Докладчик е господин Коцолино. Парламентарната комисия Либе също подготвя доклад по този въпрос. А пък а, нашата комисия Реги излиза с становище по техния доклад. Така че проекто становището днес включва необходимостта от използване на европейските структурни фондове за подпомагане на европейските градове в посрещането на емигранти. На 15 февруари се очаква да представим нашето становище. Следователно, до тогава трябва да дадем време на нашите докладчици да обработят и измененията. Така че в понеделник, часа след обед, 11 януари, изтича, изтича срока за представяне на изменения. Това е от мен в встъпителният коментар. Сега давам думата на господин Куцолино, за да представи становището си. Е, del resto si incrociano con le cose che abbiamo discusso. Съвсем накратко, всичко това е много свързано с темите, които обсъдихме с комисарката. Тук говоря много за този феномен като структурен феномен. Не говоря за изваредното положение, на което сме изложени през последните месеци и което най-вероятно ще продължа. Опитвам се да говоря по тези е, въпроси. Надявам се колегите да ми изпратят своите предложения за изменения. Три гледни точки предлагам. Първо, необходимостта да имаме интегрирани действия. Призовавам комисията да го прави, държавите членки, местните органи на властта. И в тази рамка благодаря и на Люксембургското председателство за всички ноти, които изготви на 27 ноември. Там се говореше също така за ролята на градовете и помощта, която трябва да се даде на тези градове в рамките на програмата за развитие на градските райони, за да могат те да поемат притоците мигранти. Накрая и млъквам. В края на своето становище повдигаме една много деликатна тема и ми се иска тук да я обсъдим добре свързана с член 23 прекратяване на плащанията за въвеждане на критерии за по-голяма гъвкавост, когато има допълнителни бюджетни разходи за да може да се справим с това извънредно положение, което има структурен характер. Това е моето становище. Бях съвсем кратък. Нашата председателка каза кога е крайният срок за изменения. Готов съм да чуя всичките ви идеи. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка по становището господин Валкастел. Благодаря, gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Най-напред поздравление на господин Коцолино за чудесната работа. Това е наистина един много уравновесен вариант на становище. Почетава най-важното в миграционната криза, с която се бори Европа през последните месеци. Аз от моя страна искам да кажа следното в общи линии съм съгласен с голяма част от съдържанието, само че някои от измененията, които възнамарявам да представя, целят да го обогатят и да усъвършенстват съдържанието, свързано с емигрантите от административна координационна гледна точка, за да може тази, емигр... тази административна дейност да бъде възможно най-ефикасна. Благодаря. Господин Проепа го няма, господин Чезък ще говори от негово име. Благодаря, госпожо председател. Говоря от името на господин Тамаш Поремба и искам да направя коментар на становището. Първо искам да благодаря за представения документ и за изложените там аспекти. Сега тече дебата по цялата миграционна криза. Темата е много динамична и свързана с реалността, така че трябва да направим всичко, което е във възможностите ни, кохезионната политика да позволи на Европейския съюз да е, осъществява правомощията си. Първо искам да посоча кои са основите на кохезионната политика уеднаквяване на стандарта на живот в Европейския съюз чрез подпомагане на растежа. И второ, трябва да си отговорим на въпроса дали кохезионната политика и средствата свързани с нея могат да играят роля при ограничаване на миграционната криза. Дали структурните фондове са правилният инструмент за смягчаване на последиците от миграцията. И след това във връзка с решенията за разпределение на средствата и приоритетите, не трябва само от гледна точка на държавите членки да се извършва това без намеса на комисията. След това кохезионната политика не може да се разглежда като спасение и изкупление за всички грешки на Европейския съюз, държавите членки и регионите. Не трябва да се подчиняват изцяло на европейските цели. Много от тези региони не са готови да поемат толкова много мигранти. Ние сме изправени пред предизвикателство, тъй като тези мигранти са на наша територия и онези, които искат да попаднат на територията на Европейския съюз, са твърде много на брой. По тази причина трябва да имаме пълен контрол и координация, така че въпросът е не само да се изправим пред предизвикателствата на миграцията, но и да гарантираме сигурността на нашите граници. Граждани, аз смятам, че всичко това трябва да се прави в самите региони и е, държави. Ще внеса съответни изменения. Миграционната криза днес е фундаменталният проблем за Европейския съюз и ние трябва да вземем правилните решения, за да не бъдат вземани извън Европейския съюз. Ковчич. Благодаря. Господин Яковчич има думата. че върло кратко. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Смятам, че становището на господин Коцолино е отлично. Няма какво много да добавя. Трябва обаче да подчертая, че местните органи на властта и Европейския съюз трябва да координират всички действия в Средиземноморието и в кризата, по кризата с емигрантите. Винаги нещо се случва. Много често в някое малко село, някъде на някой плаж, където започва Европа, някъде на юг. Това, което се казва тук е много важно – местните органи на властта не може да решат а, кризата. Подкрепям становището. То ще ни помогне. Благодаря. И аз благодаря, господин Ропе. Ačiū pirmininkė, aš vėl е, kalbėsiu Благодаря, госпожо председател. Отново говоря от името на колегата Вана. Тя благодари на докладчика, господин Коцолино, за отличното становище. Нашата група иска да се използват структурните инвестиционни фондове, за да се отговори на предизвикателствата. Комисаря Крецо показа, че може да има гъвкавост за да може да се промени програмата за 2014 година. Нашата информация показва, че само две държави използват новите възможности. Това се дължи на факта, че държавите членки не искат да се връщат на програми за действия. Трябва да се намери начин тези програми да бъдат променени в бъдеще. Това трябва да бъде казано ясно. Становището ни харесва, но има различни елементи, които трябва да бъдат добавени към текста. Необходимо е включването на доброволците. Тяхната помощ е изключително важна, особено в тези сфери, в които държавата не може да предостави добри услуги. Трябва да споменем също така значимостта на сътрудничеството с гражданското общество. Още нещо – солидарността между държавите членки. Липсата на солидарност последните месеци е очевидна. Бихме искали също така да подчертаем значимостта на междуправителствени инициативи, чиято цел е да се промени статуквото. Благодаря и от името на госпожа Вана искам да ви пожелая успех. Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че това е едно становище, което искахме да направим. То е изключително полезно, имайки предвид ситуацията, която е особено сложна. В голямата си част препоръките на колегата са правилни. Така че съм за тази обещана гъвкавост от страна на комисарката и евентуалната промяна на оперативните програми. Трябва обаче да се обърне внимание на това как някои от ресурсите ще бъдат разходвани. Нека да ви давам един пример. В управлението някои от центровете за прием на беженци е, се забелязват сериозни нарушения и в момента магистратурата се занимават точно с това, защото е, има дори организирана престъпност, която се намесва там. Така че много трябва да се внимава с фондовете. Разбира се, всички средства на политиката за сближаване са обект на такова внимание. И това е добре да се запише в становището, според мен. Европейския съюз е най-вече държавите членки, отделните държави членки трябва да се опитват да бъдат малко по-последователни и да не преследват политики или действия, които да са от индивидуален тип. Какво имам предвид? Имам предвид случилото се в Ливия преди известно време или ролята, която се изигра по един некоординиран начин от различни а, държави членки в Близкия изток. А, това са действия, които всъщност водят до масовата миграция. В този смисъл не бива да забравяме, особено по член 80 от е, Договор за функционирането на Европейския съюз, политиките на Съюза се управляват от принципа на солидарността и на равното разпределяне на отговорност между държавите членки и в финансов план. Е, възмутени сме в случаето с Кьон, но това не трябва да се използва като инструмент за да се стигматизират хиляди лица, които биват преследвани и бягат от война. Още нещо. Единственият начин а, да може трафикантите да бъдат спряни е да има сигурни и законни пътища на достъп на економическите мигранти, както и бежанците до Европа. Готови сме да помогнем на колегата при изготвянето на доклада. Благодаря. Има ли други? Искате ли да вземете думата? Да, госпожо председател, искам на първо място да посоча, че ние не сме а, изцяло против на една политика на масивна играция и приемане на мигранти. Е, защото е, все пак е, става дума за когато става дума за лица, обаче без документи, мисля, че не мога да кажа същото. Тази политика е насочена към приемане на много мигранти и поставя в опасност нашата система, нашата култура, нашата цивилизация и това може да има много тежки последици за нашите страни. Така че е, нашата група е, не е против приемането на мигранти. Е, и е, аз смятам обаче, че не ние трябва да приемаме мигрантите. Има страни, които е, могат да е, приемат мигранти и които са по-близи до Сирия. Госпожа Меркел искаше да приема стотици хиляди мигранти и накрая тя намали тази цифра, защото ефективно народът в Германия беше конфронтиран с кризата. И аз мисля, че не трябва да се допусне допускат грешки, те са вредни за нас и са самоубийствени за държавите членки на Европейския съюз. Така че трябва да се преориентират е, структурните фондове за прием на мигранти, така че в случая е, ние е, ще трябва да помислим да дадем отново властта на държавите членки да могат да се възползват от националния си суверенитет и сами да решават дали искат да приемат хора на своята територия или не. Така че наш нашето становище е абсолютно противоположно. Благодаря. Още двама души са се записали в списъка. И това е. Госпожа Томашич и госпожа Джуфрида. Госпожо Томашич, имате думата. А, vrlo kratko. А, nacrt izvješća е. Благодаря. Ще бъда по-кратка. Добре изглежда становището сега. Има идеи, но ще използваме измененията, за да ги предоставим. Искам обаче нещо да подчертая. Ако не искаме иск... да помогнем на беженците да намерят работни места, ако искаме да им помогнем да се интегрират в нашите общества, то тогава всички държави членки трябва да подадат информация за това какви работни места има или няма в определена държава членка. Така може да пращаме държавите членки в съответните зони, за да може да си намерят работа. Също така трябва да вземем предвид нивото на безработицата. Не може да изпращаме мигрантите в зоните, където безработицата е много висока. Госпожа Джуфрида. Грация, благодаря. Благодаря на колегата Коцолино за този доклад. Той е изключително ефикасен и високо ценя края и подробностите. Изключително важно е Комисията по регионално развитие да излезе със становище по една тема, която е свързана по-скоро с регионалното управление, администрацията, а не толкова с европейски национален мащаб. Има региони, и по-специално моя, що се отнася до Южна Италия, т.е. Сицилия, както знаете, а там се положиха огромни усилия за управление и то конкретно на хилядите мигранти, които търсят убежище в Европа. Що се отнася до границите, както в случая с Сицилия, важно е да има инфраструктура, важно е да има здравни пунктове, да се дадат средства, които да отиват, по, които са по принцип за други цели тук, защото е необходимо да се управлява това изваредно положение. То е непредвидимо, макар че много добре знаем, че няма да свърши скоро ще стане дори още по-голямо. Това е едно извънредно положение, което всъщност тече от години. И от години не се намират решения. Не се намират и подходи, които да бъдат достатъчно ефективни и ефикасно и да бъдат такива, че да разрешат проблема. Проблемът с емиграцията е обект на една дихотомия. От една страна е необходимостта от глобален европейски подход, който не трябва да се дава в ръцете на държавите членки, и от друга страна един подход, който всъщност се управлява на регионално ниво, независимо от първата част на това, което казах. Подкрепям работата на Андрея, казах го в началото, що се отнася до 23 ти член, този, който е свързан с гъвкавостта и се говори за публичните разходи, които да бъдат в допълнение. Смятам, че трябва да бъдем против ригидността, защото ако не сме гъвкави, Вижте какво се случва. До момента беше така и не се вземеше предвид извареното положение, в което живеем вече няколко години. От, гледна точка, от друга гледна точка това ще окаже е, отрицателно въздействие. Един вид ще накаже онези държави, онези региони, които са направили най-много, за да се изправят пред това извънредно положение ще се стигне до хаос, до парализа и вече се случиха подобни неща и до безсилие в е, момента, в който от една страна се отнема правото да приемаш и нямаш възможност след това да интегрираш, и от друга е, страна желанието за ефективност и солидарност, един интегриран подход. Говорим много за това в много комисии, един холистичен подход – не може е, да се прекратяват е, плащания, защото ще има допълнителен хаос и държавите и регионите, които всъщност правят най-много, ще бъдат в най-затруднено положение. Така че трябва да имаме цялостен подход. Благодаря. И аз благодаря. Това бяха изказванията от колегите и докладчиците в Сянка. Имаме представители на Европейската комисия тук. Господин Ундурс от а, Генерална дирекция Регио и още един колега от DG Home. Не знам дали правилно произнесох имената ви. Ако не съм, се извинявам. Заповядайте. Um, so, is... Благодаря. Да, миграцията е сред нашите ключови приоритети след началото на мандата на комисията Юнкер. Това е един от нашите 10 приоритета и още от самото начало, още след приемането на програмата по миграция, работим точно по този холистичен начин, за да обхванем всички аспекти на явлението, пред което сме изправени. Но удовлетворени сме от факта, че и парламентът разработва доклад по холистичния подход към миграцията. Това ще бъде изключително полезно за нас при разработването на следващите фази от нашата стратегия. Съгласен съм с всичко чуто, особено тези, които подчертаха, че няма едно единствено разрешение, а че са необходими усилия от много фактори национални, регионални и европейски. Както комисар Абрамополус, подчертава, нито една държава членка не може сама да се справи. Трябват ни европейски, европейски подход. Съглас... Подкрепяме и работата на Парламентарната комисия по регионално развитие по този въпрос. И сега колегата. Благодаря. Съвсем накратко що се отнася до фонда, Европейския фонд за регионално развитие. Както каза комисар Крецо, непрекъснато сме в диалог и разговори с, европей... с държавите членки за това как можем да набираме повече средства и да ги използваме за управление на миграционните протоци от именно този фонд. Както каза комисар Крецо, тя неотдавна изпрати писмо до регионалните министри, където повдигна именно този въпрос и изиска незабавно действие за мерките свързани с извънредното положение най-напред и след това за приобщаване на мигрантите. Девет държави членки вече пратиха отговори и по-голямата част от тях са положителни. Има и някои действия, които са вече в ход, като например препрограмиране на средства. Други пък държави членки не са много ентусиазирани. Това първо. А второто, което искам да ви и за което искам да ви информирам е, че провеждаме двустранни посещения парламент-комисия в някои държави членки Харватска, Гърция, Румъния, България, Словения и там провеждаме двустранни срещи. Двустранни срещи с правителствени представители, за да разберем какво точно те очакват от нас под формата на помощ. Надяваме се, разбира се, че това ще доведе до промяна в начина на потребяване на средствата. През следващите месеци сме планирани срещи с международни организации организации и неправителствени организации, които оперират по места като Червения кръст, Червения полумесец, Каритас и прочие. И там можем да усъвършенстваме освояването на европейски средства. И накрая, тъй като няколко пъти подчертах, споменахте член 23. Искам да кажа, че мерките за гъвкаво прилагане са в процес на обсъждане. Така че моля да си ги припомните, ако сте ги изпуснали малко от внимание. Благодаря. Господин Коцолино, искате ли няколко думи да кажете? Е Мисля, че дебатът е много важен. Всички са на едно мнение, колегите се изказаха активно. Що се отнася до измененията, очаквам ги в понеделник и ще работим заедно. Най-важното е, че политиката за сближаване, макар че е доста негъвкава, се предлага и като една нова политика в социален план. Това е нещо ново. Госпожа Крецо го каза също в разговорите по-рано. За мен това е нещо ново в Комисията по сближаване. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Само да кажа, че крайният срок за подаване на изменения е следващия понеделник 18 в 5 часа след обед. И така, минаваме по-нататък към нашия дневен ред. Точка разни. Има ли разни? Няма. Само да ви припомня, че следващото заседание е на 25 януари след обед. Ще има, ще се проведе изваредно заседание тогава с Котер от Комитета на регионите, когато ще обсъждаме програмата за градската среда. Благодаря. Следващото ни редовно заседание пък е на 15 февруари понеделник и на 16 февруари, вторник, след обеда и сутринта съответно. Закривам заседанието. Моля всички, които не участват в заседанието на координаторите, да напуснат колкото се може по-бързо. Съжалявам, че трябва така да се изразя, но нямаме време да напусна, значи, залата. Благодаря на конферентните преводачи, каза любезно председателката, и само да напомня, че преводът е предвиден до 12.30. Това го казвам за координаторите. След това заседанието ще продължи на английски. Благодаря.